Uh, um, Добро утро на всички. Нека да започнем заседанието си. Причината да имаме толкова голяма зала днес за заседанието си е, че вчера вечерта имахме голямо изслушване и имахме доста слушатели в 9.30 ще започнем гласуването, така че а, трябва сега да се заловим веднага за работа с дискусия. Знаете, че както обикновено нашето заседание се предава по интернет. Подозирам, че доста заинтересовани хора ще има, които ни слушат но отново да покажа бюлетина, за който можете да се абонирате, а като ни изпратите един имейл на адреса, който можете да намерите на нашата комисия. Така, а сега клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и отмяна на директивата 1.20. Така, докладчик е Кристиан Силвио Бишол, Бисой и а, водещата а, комисия е Енви. Кого виждам от комисията? А, Силвана, добро утро. Казвам добро утро и на докладчика, и на докладчиците в сянка. И така, това е становище на нашата комисия, която ще бъде пред... което ще бъде предоставено на Комисията за околна среда, защото ние целим постигането на законодателна основа, която да подхрани създаването на един иновативен център за пациенти и медици. Заповядайте, господин Босой. Благодаря. Извинявам се, че трябва в 29, 9 и 29 да тръгна, а, защото трябва да хвана самолета, тъй като а, имаме партиен конгрес в Букурещ но моите колеги, докладчиците в Сянка и всички други, които се интересуват от това досие, ще можем да дискутираме с тях до крайната дата за внасяне на изменения. Разбира се, много важно е да посочим, че някои от сроковете, които са а, вкарани в процедурата, са наистина твърде кратки за някои държави а, членки по отношение превръщането на клиничните изпитвания в една конкурентно способна дейност. Но това е изключително важно и за това ние трябва да спазваме времевите очертания и крайните срокове. Аз а не бих искал да има предложения за изменения именно по отношение на този принцип на крайните срокове, а, за да може наистина един жизнен а, документ да бъде сътворен. повечето от моите колеги предлагат които са предложили изменение на нашето внимание, споделят този принцип, който току-що чухте и от мен. Разбира се, направени са някои изменения, които касаят някои повторения или неточности в самия текст. Обаче, за съжаление, някои от измененията отиват твърде далеч. Член 86 касае видовете използване на някои от лекарствените продукти. И там има адресирани няколко изменения, тъй като това е изключително важен текст. Аз смятам, че има нужда да се увеличи нивото на гъвкавост по отношение на е, изпитванията на някои нови лекарствени продукти и най-вече е, за във връзка с е, лицата, на които биват изпитвани или както се наричат субекти, тъй като има и недееспособни такива субекти, а, които да дават информирано съгласие. Това е изключително важно. Много а, са чувствителните теми в тази сфера на лекарствените продукти за, чове... за хуманна употреба, но не смятам, например, че изтеглянето на едно, една молба за клинични изпитвания и сертификация на лекарствен продукт трябва а, да бъде а, определено или допълнено, така както има някои предложения за изменение. Това просто не смятам, че е основателно. А разбира се, изключително важна друга тема е прозрачността на резултатите от клиничните изпитвания – много важно е обаче да имаме балансиран подход. Не може да очакваме да се създаде един метод, който да може да бъде използван без никакви промени за всички случаи. Трябва да има гъвкавост. В анекс 3а има някои а, изводи, които биха могли да преминат в сферата на делегираните актове и това смятам, че може да бъде един по-ефективен начин за решаване на проблема. Ано, анонимни данни или данни за а, пациенти, които остават анонимни, е а, още една много чувствителна а, тема. Разбира се, конкурентноспособността и конкуренцията се намесва тук във връзка с анонимността и лабораторните и клинични изпитвания. Надявам се, че ще можем един разумен компромис да намерим по този въпрос. Първо, да увеличим прозрачността и второ, да вземем предвид и съображенията във връзка с необходимостта от а, анонимност. Съжалявам, че точно преди гласуването ще трябва да тръгна, но за съжаление ми остава време само да благодаря за сътрудничеството. Благодаря, казва председателя. А сега ще дам думата на Чува, за да каже няколко думи. Благодаря, господин председател. Искам да припомня, че текстът на комисията е добър и ще подобри положението, свързано с клиничните изпитвания в Европа. Но може да се подобри допълнително предложението на комисията чрез доклада на господин Босой. Искам да кажа няколко неща във връзка с направените от мен предложения за изменения. Първо, да се направи разграничение между клиничните изпитания, които са low intervention и останалите. Освен това, не считам, че трябва да се говори за слаба интервенция, а по-скоро за нисък риска. Относно двете категории, които се предлагат, тук имам някои съмнения, дали да останат. Много държавите от ОСР могат да прилагат класификация, която да е различна от тази, която предлагаме тук и това може да създаде проблеми. Относно прозрачността на данните, това е много важно. Не трябва тук да се подхожда идеологично. Има два въпроса, които не трябва да се смесват, тъй като са различни един от други. Първо, предложението, че резултатите от клиничните изпитвания трябва да са публично достояние всички да се виждат, но това не трябва да се отнася до всички данни, не до суровите данни, тъй като те няма да служат за кой знае какво. Те трябва да се анализират статистически и изцяло и не трябва да има никакво засягане на прозрачността в това отношение. И трябва да се представят обобщени, анализирани данни, а не отделни данни, тъй като това не е в обществен интерес. За това е, е много важно как е, се е, представят данните и за пример може да се използва администрацията в САЩ, която се занимава с въпросите на лекарствените средства. Всички данни, включително суровите данни, трябва да са на разположение на нези, които искат да направят нови анализи или да ги използват за проверка на представените обобщени данни. Така че тук не трябва да има ограничения. Искам да спре до тук, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за много интелигентната му работа по това досие. Благодаря. Госпожа Кристел Шалдемозе. Благодаря. Благодаря на господин Босой. Този текст или проекта за текст е изключително интересен. Общо взето подкрепям предложенията на господин Бушой, но съм малко разочарована във връзка с измененията на комисията Юри. Онова, което е важно за групата на социал-демократите е да гарантираме високо ниво на прозрачност. Това е важно за пациентите, но и защото от гледна точка на обществения интерес трябва да има прозрачност по отношение на клиничните изпитания. Ако се подобри прозрачността, така ще има и голяма подкрепа за повече клинични изпитания. А те пък са важни от своя страна за здравето на хората. От една страна трябва да се намери баланса между една система, която не е обременена от голяма доза бюрокрация, от друга страна трябва да се намери най-доброто за пациентите. Така че аз си мисля, че трябва да седнем и да помислим как да се намери по-голямата прозрачност. Мисля, че предложението на Гленис Вилмот относно докладите за клиничните проучвания е минимума, който трябва да се преме. Това е добра стъпка в правилната посока, така че от името на социал-демократите аз ще се боря за този аспект. Очаквам с нетърпение бъдещите ни разговори и бъдещето сътрудничество. Благодаря. Um, Благодаря. Хайде Руле има думата. Благодаря много. Аз също искам да благодаря на докладчика за добрата работа, която е свършил. Но трябва да посоча някои от трудностите и Моето мнение в голяма степен съвпада с това на госпожа Шал де Мозе. Има опасения, които трябва да разсееме. Има опасения, че защитата на субектите на изпитванията може да пострада. Трябва да има прозрачност, но тя трябва да се отнася и по отношение на пациентите. Те трябва да знаят какво точно се изпробва и какъв е ефекта върху цялостния процес. Надявам се, че ще можем да постигнем компромис в това отношение. Алан Билан от името на докладчика в Сянка, госпожа Макларкин. Има ли някой друг, който иска да се изкаже, освен докладчиците в Сянка по тази тема? Адам има думата. Аз говоря от името на колегата Ема Макларкин, която, за съжаление, не може да присъства на днешното заседание. Тя иска да обърна внимание на някои от нейните изменения. Около 20 са те. Целта е да пояснят някои аспекти на регламента. Госпожа Макларкин счита, че риф, само дефиницията за докладваща държава членка не е достатъчно. Трябва да се отчитат е, е, и останалите държави членки. Когато се извърши едно клинично изпитване в една държава членка, то трябва да бъде прехвърлено в други държави членки и при това положение трябва да попитаме е, дали мнението на една държава отговаря на мнението на целия Европейски съюз. Целта на някои от измененията е да се изясни този въпрос. Госпожа Макларкин предлага изменение по член 6, да се гарантира достатъчно време докладващата държава членка да направи първоначална оценка, да има достатъчно време също за съвместна оценка и консолидиране на данните. Ние не искаме да се увеличават сроковете като цяло. Целта тук е да се избегне ситуация, при която съответната държава членка може да представя коментари на докладваното от съответната държава членка, до края на периода за оценка, когато трябва да се представя е, информацията на спонсора и на държавите членки. В член 6 тя освен това предлага да се запази сегашната разпоредба, която предвижда по-дълги срокове за е, процеса, когато става дума е, за по-сложни медикаменти. Възможно е по сегашната директива това да става. И госпожа Макларкин счита, че трябва да се запази тази възможност. Госпожа Макларкин също счита, че оценката на независима етична комисия трябва да се изясни, въпреки че тя е предвидена в предложението. Трябва да се наблегне на този въпрос. В член 39 тя иска да поясни задълженията на спонсора, спонсора относно окончателния доклад счита, че това ще има положителен ефект върху бизнеса. Госпожа Макларкен също би искала този регламент да се прилага на практика, след като са наясно всички правила и са готови за прилагане. Благодаря, благодаря на докладчиците в сянка, благодаря на докладчика. Има ли други желаящи да се изкажат? Преди това искам да дам, да правя едно съобщение, техническо съобщение. Няма да бъде сервирано кафе в залата. Който желая, може да си налее кафе а, пред залата. Има такава възможност. И така, нека да, да приключим по този въпрос. Искам да напомня, преди да продължим, че за гласуването са ви необходими електронните ви карти за гласуване, така че уверете се дали те са у вас. Представителя на Европейската комисия. Господин Босой може да тръгва за летището, тъй като ние приемаме свършената от него работа. Процедурата е достатъчно опростена. Съгласни сме по етичната комисия, по опт-аут, по всички тези въпроси. Сме съгласни с докладчика. Относно изказванията някои докладчиците в сянка и техните изменения, искам да кажа нещо. Защитата на субекта Считаме, че това, което предлага комисията, ни води до намаляване на защитата на субектите на клиничните изпитвания. Също искам силно да подчертая, че тук става дума за две неща. Първо, много важно е прозрачността и оповестяването на информация, свързана с медикаментите, за които се кандидатства за разрешение или които вече се пускат на пазара. Това е свързано с авторизирането за пускане на пазара на медикаментите и тук трябва да има пълно оповестяване на информацията. Що се отнася до този регламент, който се отнася до клиничните изпитвания в абстрактен смисъл, всички клинични изпитвания – от големи, от малки лаборатории, частно, публично финансирани, извършвани от университети и прочее. Затова трябва да сме внимателни, за да не ги обременяваме прекомерно. Когато сте в вашите избирателни райони, ако имате научни изследователски центрове, отидете, разговаряйте с тях. Действително, тук трябва да сме много предпазливи. Ние внимателно ще обсъдим предложенията, които прави господин Босой в това отношение. И смятам да спра до тук. Господин Босой вече си тръгна. Той ще участва в конференцията на своята партия. Госпожа Пера, извинете, че не ви видях по-рано. но имате възможност сега да направите своето изказване. Благодаря. Съгласна съм с повечето от аргументите, които бяха изложени от господин Жова. И искам да включа още един коментар, свързан с подобряването на прозрачността. Това е въпрос, по който се говори много, но трябва все пак да се види докъде да стига прозрачността. Съгласна съм с Европейската комисия, която подчерта, че се извършват многообразни клинични изпитвания и всички тези изпитвания не са от един и същи мащаб, не са свързани с същите данни. Искам да привлека вниманието ви е, върху факта, че пълната, цялостната прозрачност е, понякога може да се окаже а, е, противопоказна. Ако се публикуват а, първоначалните данни, отделните а, данни, това може да доведе до объркване сред обществеността която заради прозрачността иска да а, има достъп до информация, но това е информация, която не е разбираема и която е а, трудна за смилане. Така че трябва да се има а, предвид този аспект на прозрачността. Трябва да бъдат анализирани, обобщавани данните, да бъдат подкрепени с аргументи, при да се представят на обществеността. Що се отнася до клетичните изпитвания, които се отнасят до оценка на медикаменти, тук трябва да държим сметка и за интелектуалната собственост, защото има опасност да се разкриват подобни данни, може да се стигне до известно нарушаване на равновесието. Що се отнася до участието и на други държави членки и разпространяването на данните в други държави членки, аз тук не съм съвсем наясно в какви случаи може да се разшири участието на нови научни центрове, когато едно клинично изпитване е било одобрено но а, се окаже недостатъчно, може да се търсят други научно-изследователски центрове в други държави а, членки. А, стига да бъдат изпълнени етичните изисквания. Well, since we have a bit of time before... Имаме малко време преди гласуването. Ако колегата от комисията иска да отговори, е, ще му дам възможност. Стефан, заповядайте. Да, съвсем накратко. Ще отговоря на френски. Тъй като беше поставен въпроса на френски, ще отговоря на френски. Има процедура за разширяване към нови центрове за научни изследвания в нови държави членки. Това се базира на изискването за одобрение. И каква част от досието да бъде представено и дали се налага нова оценка на това досие за новия научен център в нова държава членка. Относно прозрачността, искам съвсем накратко да подчертая, разпространението на клиничните изпитвания за вече разрешение за пускане на пазара медикаменти е нещо по-различно от прозрачността, свързана с клиничните е, изпитвания и от използването им научните среди или от благотворителни организации. Искам да приканя онези, които разглеждат текста, да имат предвид различните правни уредби, които се използват за осъществяването на клинични изпитания. Благодаря. Кристиан Бушой трябваше да си тръгне, така че няма да има възможност да каже нещо. Някой друг от докладчиците в сянка иска ли да каже нещо? Не. Добре, благодаря от името на Кристиян, на всички докладчици в сянка. Сега ще работите по компромисите преди гласуването какъв е графика на работа за сведения на всички. Компромисните изменения ще бъдат разгледани на 20 март. Ще има гласуване в нашата комисия на 21 март. Във водещата комисия ще има гласуване на 24 и 25 април. Така приключваме. Оставят ни няколко минути до гласуването. Колегите още идват. Добре дошли на онези, които вече са тук. Добре дошли и на онези, които не са били тук. Още веднъж искам да ви напомня, че имаме бюлетин, нов бюлетин на комисията. Сигурен съм, че се справяте добре, когато раздавате на колегите този бюлетин. Освен това може да се абонират повече хора за този бюлетин онлайн. Още нещо. Днес няма да се сервира кафе, има кафе пред залата. Както вчера говорихме по време на изслушването, това е услуга, която увеличава производителността. Е, днес няма да я използваме в пълната и степен, но има кафе пред залата и накрая, моля, извадете си картите за гласуване, тъй като има точки, по които ще трябва да проверим дали имаме кворум. И така, ако всички са готови и ако всички, които искаха да излязат, са излезли вече, нека да започнем с гласуването. Имаме няколко точки, докладчиците в сянка и докладчиците искат комисията да им даде мандат за встъпване в тристранни преговори. Ще гласуваме по всяка една от тези точки по силата на правилника за дейността, за да имаме мандат, повече от половината от членовете на комисията трябва да гласуват за. Значи имаме нужда от 21 гласа за, за да се осигури мандата. Нека да преминем към първата точка от този род – изменение на директива относно признаването на професионалните квалификации и на регламента. Докладчик е госпожа Бернадет Верньо. Ако иска, може да представи предложението си и ще преминем направо към гласуването. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Представенето ще е кратко. Искам да благодаря на всички политически групи по това досие. Както добре знаете, работим отдавна. Създадохме работна група за признаване на професионалните квалификации през миналата година, заедно с комисията Имаше непрекъснат обмен на информация. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка от всички политически групи. Всеки един от тях според своите възможности допринесе. Имаше различни представи, но бяха положени много усилия, за да се стигне до гласуване в Имко и да се отправи силен сигнал към парламента и към Европейския съвет, е, за да може да се водят е, е, преговорите в интерес на гражданите, както и да отправим силен сигнал чрез гласуването на всички граждани. Знаете, че аз не съм привърженик на приключване на първо четене, но по това досие трябва да се направи всичко възможно и то най-бързо да се постигне резултат, защото има милиони младежи, които са без работа в Европа и за тях мобилността е изключително важна, за да се гарантира тяхното професионално бъдеще. Ние трябва да водим преговори с съвета, като имаме това предвид. Трябва да се гарантира професионална сигурност чрез професионалната карта. Тя ще подобри условията за работещите, изобщо за гражданите. Надявам се да получа този мандат. Ще работя прозрачно, Председателството е ангажирано по този въпрос и така искам да благодаря за мандата, който ми възлагате. Благодаря за това ясно представане. Едно изявление с общ характер. Моля ви, това са много известни е, доклади и много важни гласувания ни предстоят. в комисията ще даваме време от тук нататък, когато става въпрос за мандат, докладчика да представя докладчика ще има възможност да представя как стоят нещата. Това е изключително важно и мисля, че нашата комисия може да даде пример за това как се действа, когато има тристранни преговори. Аз ще председателствам всички тристранни диалози. Там ще участват докладчиците от всички групи. Тоест от средата на април нататък ще бъдем заети почти всяка вечер, защото тогава трябва да са и срещите. Господин Шваб. Извинявам се, господин председател, съвсем накратко. Нещо в добавка към това, което казахте. Вчера на заседанието на координаторите казахме, че си запазваме възможността да гласуваме против съвета, ако съвета не е готов да отстъпи. Да, вашия коментар е свързан с начина по който ще процедираме в преговорите. Ако ирландското председателство е тук, надявам се, че ще ни е чул. По отношение на правата на потребителите, ние го върнахме в пленарна зала. Винаги екипа за преговори може да реши да действа по такъв начин. Аз съм леко сдържан относно така наречения ядрен вариант, но винаги можем да детонираме бомбата, ако се наложи. Знаем каква е нашата политика. Надяваме се, че ще стигнем до успешен завършек. И сега по първата точка начало на гласуването. Can you speed up? Who's, uh... Бихте ли гласували малко по-бързо? Стигаме до числото 34, 33. Някой иска ли да гласува? Край на гласуването. И така, приема се 28 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Имаме ясен мандат. Успех в преговорите. Сега преминаваме към доклада на госпожа Легрип. Госпожа Легрип тук ли е? Да, там сте в дъното на залата, не където стоят членовете на НП. Ще ви дам думата относно митническия кодекс на Съюза. Знам, че госпожа Легрип иска да ни каже нещо допълнително. Иска да одобрите нейната идея. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след няколко минути трябва да се гласува мандата, който ще даде на нашия преговорен екип възможност да влезе в преговори с комисията и съвета относно преразглеждането на митническия кодекс. Всички политически групи се произнесоха в подкрепа на този мандат за преговори и вотът ще потвърди това положително становище на всички политически групи. Преди да гласуваме аз и докладчиците в Сянка искаме да направим декларация, по която сме постигнали съгласие, която ще фигурира в протокола на днешното ни заседание. Това е кратка декларация, която искам да ви прочета. Докладчикът и докладчиците в сянка са съгласни да се обмисли възможността да се поиска от Европейската комисия през март да предложи изменение на регламент усъвременение митнически кондекс на Съюза относно датата на прилагане, както е, е посочено в 182 член параграф 2, е, тъй като може е, да не се стигне преди март е, до удовлетворително споразумение с съвета. Нашият преговорен екип изразява твърдото си желание да води ефикасно и енергично и конструктивно преговорите за да се достигне до а, постигане на тази реформа и да се постигне добър компромис. На второ място искаме да изразим чрез тази декларация мнението ни, а, че ние а, зачитаме прерогативите на Европейският парламент и ние ще ги отстояваме по време на преговорите с нужната твърдост. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме сега за мандата за встъпване в тристранни преговори по Митническия кодекс на Съюза. И така, по същия начин информацията е на нашата веб страница за целите на всички, които искат да я получат и така начало на гласуване по този мандат. Край на гласуването. Приема се 35 гласа за, 1 против. Имате мандат. Успех. Благодаря. Преминаваме към доклада за договорите за концесия. Ще дам думата на докладчика Филип Жован. Заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, надявам се, че ще ни възложите мандат за водене на преговори по възлагане на договори за концесия. Това е въпрос, по който се занимавам вече от една година. Има голямо мнозинство между различните политически групи по въпроса, за да можем да преминем към тристранни преговори. Доста неща бяха подобрени в текста. Това, което беше постигнато, е резултат от постигането на консенсус и политическо баланс като цяло. И се надяваме това да се отрази и при гласуването в пленарна зала. Екипа за преговори ще продължи внимателно да търси балансирани решения в някои от традиционните исторически структури и специфични дейности, например водоснабдяването. Колегите от Германия в момента провеждат доста политизиран дебат, тъй като предстоят избори в Германия и ние внимателно следим тази тема, както аз, така и докладчиците в Сянка и комисаря Бърние. Комисарият Бърние скоро ще бъде в тази зала и се надявам, че той ще заяви своето намерение да се търсят нови решения, за да се развие текста, за да стане той политически приемлив за всички. Ние работим по въпроса и се надяваме, че ще постигнем съществен напредък. Благодаря, господин председател. Okay, thank you very much, uh, Благодаря на Филип Живан. Нека да преминем към гласуването. Искахте да кажете нещо конкретно, Филип? Искахте нещо да ни прочетете като текст по мандата. Прав ли съм? Не. Аз а, прочетох една фраза, че преговорният екип ще бъде изключително внимателен в търсенето на балансирани решения в някои структури, които а, исторически управляват някои от секторите е, и това трябва да бъде защитено по време на преговорите, в които ще имам чест да участвам. Може да разчитате на това. Това беше ключовия текст, който пропуснах по някакъв начин. Извинявам се. И така, начало на гласуването. Възлагане на договори за концесия. Даване на мандат за встъпване в преговори. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за, 10 против, 2 въздържали се. Постигнахме 21 гласа, които са ни необходими за мандат. Изчакваме с нетърпение разговорите. Всички докладчици ще получават възможност да докладват за това какво се случва в хода на преговорите. Преминаваме към последните две предложения. Ще дам думата на Марк Тарабела и по двете точки. От техническа гледна точка те са различни. Има две директиви, но има връзки между двете законодателства, така или иначе, обществени поръчки от възложители, водоснабдяването, енергетиката и така нататък и обществените поръчки като цяло. Марк Талабела има думата. Благодаря, господин председател. Аз също е, се радвам, че ще получа мандат за водене на преговори с съвета, заедно с докладчиците в Сянка. Ние формулирахме три искания за оценка на въздействието за малките и средни предприятия. Господин Гуе, от Гуе от Алде е направено предложението. Като докладчик ми се струва важно да се информира ИМКО за воденето на тристранните преговори по чувствителните теми. Това е в духа на прозрачността, която винаги е била на нашето внимание – при работата по това досие, заедно с докладчиците в Сянка, контактите ни с комисията и с новото ирландско председателство. Считам за важно да продължим да работим прозрачно. На следващо място има връзка между двете досиета за концесиите и за обществените поръчки, въпреки че те са отделни. И трябва да има а, последователност и кохерентност между двете досиета. Има доста голямо мнозинство в парламента. Постигнат е консенсус с голямо мнозинство по някои въпроси, в други по-слабо. И по време на преговорите по някои от по-деликатните въпроси, може би ще се постигне в последствие по-голяма подкрепа в Европейския парламент. Е, надявам се, че ще ми бъде възложен е, мандат от ваша страна, за което благодаря. Благодаря за това, че проявихте лидерски качества. Тези досията са доста сложни. Искам да подчертая колко важно е тази директива да бъде от полза за малките и средните предприятия. Всички ние имаме пред себе си тази цел и сме работили за нея. И сега подлагам на гласуване мандата на Марк Тарабела по двете директиви. Начало на гласуването. Е НП имат един глас в повече. Някой, ако може да си извади картата или просто ще извадя един глас. Благодаря. Край на гласуването. 31 гласа за, 6 против. Имаме мандат. Благодаря на всички. Успех на всички докладчици. Както вече казах, ще следим какво се случва. Много от времето си ще посветим на тези преговори, но съм сигурен, че резултатите ще бъдат положителни. Сега предстои важно гласуване по отношение становището на госпожа Туронен относно командированите работници. Съвсем накратко. Благодаря на първо място на всички докладчици в Сянка, защото беше изключително интересно, макар и много трудно да се работи по това досие, но ние се справихме. Все по силен трябва да става вътрешния пазар и една от характеристиките на такъв пазар са а, добрите трудови отношения. Ето защо ние искаме да повишим степента на сигурност по отношение правата на работещите, включително и командированите такива. Почти по всички членове успяхме да постигнем компромис, което наистина е значително събитие и тря... си струва да бъде отбелязано. Има а, някои членове, по които трябва да гласуваме и ще го направим сега. Искам да благодаря и на секретарията за многото работа, която те много успешно свършиха. Благодаря. Благодаря много. Очевидно е, че много работа хвърлихте по постигане на споразуменията, обаче пък сте направили а, много и резултата е чудесен. Ако може бързо да гласувате, ще е хубаво, защото комисията ще дойде 10.15. Комисарят, извинете, ще дойде в 10.15, така че а, няма да имаме време да се извършим гласуването. И така, компромисно решение едно. Първа част за, против, очевидно минава. Втора част. Моля, гласувайте по втора част от изменение, компромисно изменение първо. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така сега преминаваме към а, изменение 1.8.9, казва председателя. За, против, очевидно се отхвърля. Сега, второ, за, против, приема се. 1.9.1 Гласувайте електронно, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2А. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването отхвърля се. Преминаваме към 194-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 195-то на докладчика. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 196. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Също се отхвърля. И така, компромис по член 3. Разделено е гласуването на 4 части. За, против. Очевидно се приема първата част. Втората за, против. Очевидно се приема. Третата част. За, против, очевидно се отхвърля. Четвърта част за, против, приема се. Изменение 55-то. Това е след няколко страници, по-точно на страница 10. И така 55-то изменение за, против, очевидно се приема. Компромис по член 5 за, против, приема се. А сега 243 на 12-та страница. Може би трябва да проверим. Така че гласувайте електронно, моля, по 243-то измерение. Прекратете гласуването. Приема се. 21 гласа за, 17 против. Компромис 6 за, против, приема се. Компромис по член 7 за, против, приема се. А сега 77 на докладчика за. Не, трябва да проверим. 77 на докладчика. Моля, гласувайте. 77. Прекратете гласуването. Приема се. 78 на докладчика отново. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 9 за. А, да, ще трябва да се провери. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега ще трябва да минем през всички изменения. 261 е оттеглено, 79 то на докладчика. За. За тези, които са за 79-то. Не, ще трябва да се провери. Моля, гласувайте електронно. Искам за по-сигурно да го направим електронно, но ако може по-бързо. Да, отхвърля се с три гласа. 262. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 264. Моля, гласувайте. На госпожа Пити Кайнен. 265. Отхвърля се. 263 е оттеглено. Тук имаме една поредица за амблок гласуване от 265 до 274 за против. Очевидно се отхвърля. 266 сега. На госпожа Ханслик. Може ли електронно да проверим? Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 80-то на докладчика. Тези, които са за, не, по-добре може би електронно да гласуваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се 81 за. Да, електронно гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 270 на госпожа Ханслик. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. Сега преминаваме към 273-то. 273-то, да. На госпожа Хирш и господин Кройцман. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 83-то на докладчика за, против, приема се. В такъв случай преминаваме към 275-то на госпожа Ханслик. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. Някой много бавно гласува. Вече съобщих гласу... резултатите от гласуването. Съжалявам, не. Просто се опитайте по-бързо да го, да го правите. Няма разпоредби по промяна на гласуванията. Така, сега сме вече на 276-то на Пите Кайнен. Моля, гласувайте. Бързо и точно, моля, гласувайте. Отхвърля се. 84-то на докладчик. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 277 на господин Де Йонг. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 85-то на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 86-то на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 278 на господин Лохегард. Моля, гласувайте. Също се отхвърля. 87 на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 279 на госпожа Гебхарт. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 280 на докладчиката. Тези, които са за, не, ще трябва да проверим електронно. Приема се. 283-то. Моля, гласувайте. 283 Прекратете, отхвърля се. 88 на докладчика. Прекратете гласуването. Отхвърля се 282 на Андреас Шваб за, против, очевидно се приема. 89-то на докладчика. Моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Компромисно изменение 7. Приема се. Извинете, 10, а сега 11. В две части. По първата част за против приема се. Втората част за Прекратете гласуването. Отхвърля се. 294-то, което е за гласуване амблок. Кой е за? Против? Очевидно се отхвърля. Добре, да проверим електронно. Моля, гласувайте по този блок. Прекратете. Приема се. Така, компромис 12 Да, тук всъщност всичко е заличено, казва председателя. Преминаваме към компромис 13. На госп... Да, госпожа Турин. Е, има едно объркване, само да разясна. Компромис 12 пада, защото 2.9 отпадна. Това е. 2.9.4 пада. Затова пада и компромис 12. Просто бива заличен този член. И така, сега, компромис по член 13. Разделно гласуване, две части имаме. Първа част кой е за? Против? Очевидно се приема. Да. Госпожа Турин. Може би трябва да се провери. А дали пък не трябва да гласуваме точно по тези изменения, а, които току-що прескочихме. А, мисля, че го разбираме правилно, казва председателя. Всички предложения по член 12, който се заличава, също не въжат, така че няма защо да гласуваме. Ето защо мисля, че това е правилното решение. Сега, по втора част, по разделното гласуване за компромиса 13 за, против, очевидно се приема. Сега, компромис по 14. 108. Не е много ясно, така че нека да гласуваме електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 109 на докладчика за, против, отхвърля се. 110 на докладчика за, против, отхвърля се. Да, 327 за. Нека електронно да гласуваме. 327. Прекратете гласуването. Приема се. 111 съответно пада. 112 на докладчика. Ако може малко да вдигнете по-високо ръка, като гласувате за, против, отхвърля се. 328 за, против, отхвърля се. 329 за, против, приема се. 113 на докладчика за, против, отхвърля се. Компромис по член 18 за, против, очевидно се приема. 118 на докладчика за, против, отхвърля се. 119 и 333 заедно за, против, очевидно се отхвърля. 120 на докладчика за, против, отхвърля се. 121 за, против, отхвърля се. 334 за, против, отхвърля се. Изменение едно от преамбюла. Номер едно. За, против, отхвърля се. 122. За, против, отхвърля се. 123. Оттеглено. 124. За, против. Очевидно се отхвърля. 125. За, против, отхвърля се. 126 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Така че трябва да гласуваме по всички отдолу. 127 за, против, отхвърлено. Второ на докладчика за, против, отхвърля се. 129 на госпожа Ханслик за, против, очевидно се приема. 128 отпада. Изменение 3 на докладчика за, не, трябва да проверим електронно. Изменение трето на докладчика. Прекратете гласуването. 20 на 18 за. Приема се. 130 пада. Четвърто на докладчика за. Против. Приема се. 132 отпада. 136 за. Против. Отхвърля се. Компромис номер 4. За. Против. Очевидно се подкрепя. Приема се. Пето на докладчика. За. Против. Отхвърля се. 137. За. Против. Отхвърля се. 138. За. Против. Приема се. Изменение 5, а, 7, извинете. За. Против. Отхвърля се. 139-то изменение за. Против. Приема се. Изменение 8 за. Против. Отхвърля се. 140 за. Против приема се. 141 за, против, отхвърля се. 142 за, против, отхвърля се. Номер 9 на докладчика за, против, Приема се десето на докладчика за, против, отхвърля се. 143 за, против, отхвърля се. А не, извинете, нека да проверим електронно. Мисля, че се приема, но все пак да проверим. 21 на 17 гласа. Приема се. 144 за. Нека електронно да гласуваме по 144. Прекратете. Отхвърля се 19 на 19. 145 и 146 са идентични. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 на 19 отново. 147 за, против, очевидно се приема. 11 на докладчика. Пада. 148 пада. 12 на докладчика за, против, отхвърля се. 13 за, против, отхвърля се. 14 на докладчика за, против, отхвърля се. 149 на господин Дейонг За, против, отхвърля се. 150 на госпожа Ханслик за, против, приема се. Така сега да преминем към компромис 12 за, против, очевидно се приема от мнозинството, а сега изменение 16 за, против, отхвърля се. 156 да, 156 за. Против. Приема се. 157 разделно гласуване. Първа част за. Против. Приема се. Втората част за. Против. Приема се. 17 на докладчика за. Против. Мисля, че трябва електронно да се провери. 17 на докладчика. С един глас се приема. Да, моля 18-то, гласувайте по него. За, против, отхвърля се очевидно. 158 които са за, против, приема се. 159-то на докладчика за против. Да, приема се е са за. Така, 160 за, против, отхвърля се. 161 за, против, отхвърля се. 162 за, против. А, това е малко несигурно, така е, че моля електронно гласувайте. Отхвърля се. 19 на докладчика за, против, отхвърля се. Компромис 18 за, против, Очевидно се приема. 164 на господин Де Йонг за, против, отхвърля се, 165 за, против, отхвърля се, 166 за, против, приема се, 167 167 гласувайте, моля, за, против, отхвърля се. 20 за. Не, трябва да го проверим електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се с два гласа. Компромисно изменение по 23 точка от преамбюла за против, приема се. След това а, идентични изменения за заличаване, за против, приема се. Преминаваме към другите заличавания. Сега изменение 23 и последващите го. 23. Да, за, против, Приема се. Сега минаваме към 176. Тези, които са за, против, приема се. Сега отиваме на... Не, май ще трябва да проверим. Само секунда. 180-то на господин Де Йонг. За, против, отхвърля се. Нека да проверим и електронно, за да сме сигурни. Всички ли гласуват? Прекратете гласуването, отхвърля се. 25 на докладчика за, против, Добре, електронно да проверим. 25-то. Моля, гласувайте. С един глас се приема. 181 во на госпожа Ханцлик. За. Против. Приема се. Да проверим. Добре. Приема се. 20 за, 17 против. 181 за, против. Приема се със също брой гласове. 183 за, против. Приема се. 184 за, против. Приема се. 26 за, против. Отхвърля се. 185 за. Нека проверим електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 27 на докладчика за, против, отхвърля се. И 186 последно моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Загуби, т.е. отхвърля се. И сега окончателно гласуване по становището. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 20 за, 15 против и 4 въздържали се. Благодаря ви. А сега. А, благодаря ви, госпожо Туронен. А, ако сте забелязали, аз не гласувах. В крайна сметка не мога да подкрепя това. След часове работа а, направихме нещо добро обаче а, а, се надявам също така, че текстове като примерно член 3 са много добри и че а, Комисията по заедостта ще обърне а, необходимото внимание, но а, политическия дебат на, на членове 9 и 12 бе, беше предварително решен като че ли, особено по контролните мерки в член 9. а, видях някои а, членове ко, а, на парламента, които бяха много далеч от а, позицията на своите национални партии, но а, за това аз не мога а, с пълната си подкрепа а, да а, гласувам за доклада, за което наистина съжалявам, но това становище не се ползва от моята пълна подкрепа, за това се въздържах. Надявам се, че ам, Комисията по заедостта ще обърне внимание за позицията и за защита правата не само на работодателите, но и на работниците. Благодаря за това, че дадохте вашата позиция. Знам, че досието беше доста противоречиво. Моля ви. Тишина. Не бях съвсем сигурен. Готова ли сте да внесете становището в комисията по заетост или не? Ако ми позволите да оттегля името си, ще го направя. Председателя, но ще го внесете от а, името на комисията. Е, бих искал вие да се подпишете, да внесете това досие, тъй като го познавате, но така или иначе. Евлин Гепхарт. Не искам да виждам хора, които вървят тук пред председателския подиум. Това е нелюбезно. Особено когато хората се изказват. Ако искате да го направите, ако искате да си тръгнете, направете го през задния изход. Госпожа Гепхард, благодаря. Господин председател, моята група единодушно гласува против, защото не можем да подкрепим становище, в което правата на работниците се потискат и смачкват. Механизмите за наблюдение в държавите членки, чиято цел е да се ограничи и премахне лошото отношение към работниците, би трябвало да действат по-добре. В Германия сега ставаме свидетели на онова, което се случва с Амазон. Трябва нашите власти да имат цели необходим инструментариум, за да действат. А сега, като че ли правим крачка назад по отношение на директивата. Има решение на съда. Е, това не е приемливо. Чудя се защо колегите от НП и либералите подкрепят този текст. Вие работите против собствените си граждани. Председателя, не искам да започваме разговори. Господин Шваб поиска думата първи. Комисар Бърни е тук. Добре дошъл. Той ще иска, вероятно, да ви чуя. Моля ви да бъдете съвсем кратки. Господин Шваб, аз не съм си подготвил изявление не е толкова трудно от името на НП и християн-демократите да се каже нещо. На първо място, ние смятаме, че трябва да се даде затворен списък с малки и средни предприятия във всяка една страна. Трябва да може да се взима информирано решение, когато ще се пращат компании. На второ място, трябва да има проверки за онези компании, които не спазват правата на работниците. Онова, което се случва с Амазон в Германия е неприемливо. Господин Кройцман, искате ли да добавите нещо? Юрген Кройцман. Госпожо Гебхарт, това, което ни казвате е неправилно. Всъщност, няколко от либералите се опитаха да подкрепят отворения списък, само че ние не получихме подкрепа за тази наша идея. Е, вие започнахте да ни клеветите, председателя. Госпожа Туронен, според мен, ще продължи своята работа, макар че сега е разочарована. Приключваме работата по това досие. Всичко това показва, че в нашата комисия имаме много важни досиета и работим енергично. За мен е удоволствие сега да приветствам още веднъж комисар Барния. Той е чест гост в нашата комисия. Господин комисар, с удоволствие трябва да ви съобща, че комисията прие да даде мандат на своите докладчици относно концесиите, двете директиви за обществените поръчки и взаимното признаване на квалификациите, като идеята е да се постигне споразумение на първо четене с съвета. Мисля, че сме постигнали сериозна ясна връзка с съвета и комисията. Мисля, че това е важна крачка напред за Европа и за акта за единния пазар номер 1 и номер 2, тъй като това са ключови елементи от акта за единния пазар номер 1. Малко изоставаме с графика, но работим качествено. И така, тук сме, за да ви чуем относно структурния диалог с вашите служби до края на мандата на парламента и до края на вашия мандат като комисар. Както винаги, ни помагате и сте готов да ни представите напредъка по някои теми. Ще ви дам думата. След това колегите ще имат възможност за въпроси и коментари. Може да се записвате в списъка. Много хора искат думата. Естествено, че координаторите ще се изкажат първи. Госпожа Валер, госпожа Шалдемолзе, може да се записват и всички останали. Комисар Бърния, заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи Малкъм, радвам се, че съм отново сред вас в вашата комисия, която е моя комисия в много отношения, за да можем да обсъдим какво правим заедно, за да функционира по-добре голямата економическа, социална общност, каквато е единият пазар. Както сам казахте, господин председателю, ще се спра по-конкретно на текстовете, които се намират при вас за разглеждане. Ние ви представихме доста текстове в рамките на акта за единия пазар 1 и 2 бързо печелившите, би ги нарекал, с а, реформата на професионалните квалификации и някои други области. Вие се ангажирахте да започнете тристранни преговори. Надявам се те да бъдат конструктивни. Относно обществените поръчки, имахме много интензивни а, разговори благодаря на докладчика, който работи много добре. Благодаря на координаторите. Нашите позиции не са чак толкова отдалечени, няма толкова голямо разминаване между парламента и съвета. Комисията ще продължи да следи работата по тези чувствителни теми, за да се избегне протекционизъм, да се гарантира сътрудничеството между обществените фактори. Целта е също да се облегчи административната тежест за малките и средни предприятия, да се подсели единия пазар и да се прилагат по по-ефикасен начин обществените поръчки, да се обърне внимание на опазването на околната среда. Искам да благодаря на Филип Жова и координаторите по работата им по концесиите и обществените поръчки. Знаете, че няма минимална рамка относно концесиите, които все по-често се прилагат в публично-частните партньорства. Тук също трябва да се гарантира една минимална база, прозрачност и недопускане на дискриминация при функционирането на единния пазар и в защита на потребителите, гражданите. Благодаря за това, което сте направили от ваша страна. Искам да подчертая важната роля на консултациите с гражданите, както и с разискванията тук. Доста често в тези разисквания се поставят въпроси, отправят се понякога неоснователни обвинения. Искам да съвсем, съвсем ясен тук пред вас от името на Европейската комисия и като политик и като гражданин, дами и господа, считам, че Европейската комисия не иска приватизация на водите, нито днес, нито утре. Тази директива няма за цел, нито пък за резултата да се приватизират услугите, свързани с питейната вода, нито сега, нито в бъдеще. Тези от вас, които ме познават, знаят, че няма да представя подобен текст. Точно обратното. В текста, който сме представили, ние ясно посочваме, че държавите членки са напълно автономни, свободни и че местните органи са тези, които определят какви да бъдат услугите от обща економически интереси и те решават как по най-добър начин да ги управляват. Протокол 26 предвижда това и никой не може да се противопостави на този принцип. Аз съм твърдо убеден, че този принцип трябва да бъде спазван. Това е личното ми убеждение. Разговарял съм с мнозина от вас с Андрея Шваб. Зная за гражданската инициатива, събирането на 1 милион подписи и считам, че това е много добре. Аз дори съм готов да се подпиша под такава петиция, като се обяви водата за обществено благо. Нямам никакъв проблем да направя това. Като граждани, като бивш министр, отговаря за околната среда в моята страна, аз нямам никакъв проблем с подписването на подобна петиция. И отново искам да кажа, че ни, не считаме, че водата трябва да излезе от вътрешния пазар. Това няма да е в интерес нито на гражданите, нито а, на който и да било. Трябва да има прозрачност за дънакоплаците, за потребителите, що се отнася до качеството на водата и опазването на околната среда. Финландските, германски или френски граждани, които отиват в други държави, трябва да са сигурни, че ще се спазват еднакви критерии, що се отнася до качеството на водата, тъй като все пак сме единен пазар, общ пазар. Така че аз съм готов да се подпиша под подобна петиция, която настоява на водата да се гледа като на обществено благо. Дами и господа, моите убеждения са съвсем ясни и твърди в това отношение. Има някои недоразумения, недоразумения по въпроса. Затова трябва да се отговори на по тези опасения, които се изразяват от хората в, в Австрия, в Германия, в Словения и другаде. Така че аз съм готов да дам нови пояснения по текста за концесиите по време на тристранните срещи. Вашия докладчик Жова направи предложения и Проведох диалог с Андрея Шваб многократно. Благодаря на него, на госпожа Гепкарт, на господин Кройцман, госпожа Руле, които изразиха своето мнение, което уважавам. Кои са основните трудности? В Германия е Статверт или различните сектори. Това са предприятия, които имат защитен публичен монопол върху водоснабдяването в своите общини. Това е в Германия, в Австрия или другаде. Така че ние не искаме да поставяме под въпрос този статут, нито сега, нито когато и да било. Те са отворени. такива сектори, които има конкуренция, транспорт, енергетика, общинските предприятия имат по-голямо участие. И това не е измислено от мен. Съвет, съдът в Люксембург, както и съдът в Хамбург и в Франкфурт потвърдиха тези съдебни решения. И тези предприятия, дори когато са с частен капитал, могат да получават преки договори, без да се подлагат на конкуренция, нито пък да се изискват концесии. Когато са под контрола на общината и когато 80% от дейността е за общината. Това са двете условия, които трябва да бъдат изпълнени. Представителите на общините в Германия в Австрия читат, че а, когато едно предприятие а, е поставено а, в условията на конкуренция, това означава, че това предприятие не осигурява 80% от услугите, които са необходими на общината от съответния сектор, било то водоснабдяване, електроснабдяване или други. Благодаря на господин Жова, че ме предложи текста. Аз съм готов да го подкрепя в тристранните преговори, които ще започнат. Това правило 80% да не се прилага а, са, да се отнася за водата, а не а, за останалата част от оборота на тези защитени предприятия. И трябва да има причинно-следствена връзка, когато става дума за дейността на това предприятие във водоснабдяването в общината. Да се разделят дейностите по водоснабдяването и, други частни дейности, като електроснабдяване или други. Трябва също да се определят кои са свързаните предприятия, Фекфербанта или съседните общини, защото понякога едно предприятие обхваща и други близки географски а, зони. Съжалявам, че говорих толкова простано по този въпрос. Аз съм а, готов а, да подкрепя предложенията, които се правят а, от ваша страна, след като ви изслушам. А, Текстът може да гарантира ясно, че местните органи ще продължат да са свободни да предоставят вода, питейна вода на своите граждани или пък да възложат при определени условия тези дейности на предприятия или на синдикат. И те ще имат пълната свобода да възлагат концесия при спазване на прозрачността и недопускането на дискриминация, така както е предвидено в директивата. Относно професионалната квалификация искам да благодаря на госпожа Верньо за отличната работа, свършена от нея в качеството и на докладчик, за професионалната карта, за механизма на прозрачност и за постигнатите съществени постижения в това отношение в тристранната среща, която ще започне, преговорите, които ще започнат, се надяваме да бъдат конструктивни и да доведат до намирането на компромисни решения. Има различни мнения. Зная, че те се изразяват при гласуването както тук, така и в съвета. Ние не можем да вземем окончателно решение към днешна дата, но комисията ще работи открито и конструктивно за ветеринарните лекари и акуш... акушерките. Това са две трудни професии и трябва да се намери възможно най-добрата, най-точната рамка за тях. Милиони хора са засегнати. Те не са непременно съгласни с предложенията в доклада, затова трябва да се фокусираме върху съществените аспекти, които се отнасят до тези две професии, както и на някои други аспекти, които да бъдат разгледани чрез делегирани актове. Относно мобилността, практикуването на професиите, надявам се, че през идните седмици ще можем да разгледаме отново тези въпроси по обективен начин, за да се улесни мобилността и да се постигне едно модернизиране в тази област. Имам някои е, безпокойства, свързани с е, сроковете от, е, от 5 години и прочее. Надявам се да се стигне окончателно до някакво балансирано решение. През следните седмици надявам се да се постигне съгласие а, по професионалните квалификации. Относно пътната карта по акта за единия пазар 1 и 2. Акта за единия пазар 1 ние имаме общ приоритет по две ключови дейности. Две, беше, те бяха прияти от парламента. Третото очакваме по него да се постигне политическо съгласие в близко време по време на ирландското председателство. Надявам се, че ще можем да облегчим също и счетоводните норми, както и преминаването към електронно фактуриране. Това са все важни въпроси, свързани с акта за единния пазар едно. Но има и някои допълнителни дейности, които трябва да бъдат финализирани при възможност до края на годината. Има много неща, които трябва да се свършат в тази област. Директивата за услугите. Ние имаме доста амбициозна програма, за да можем в максимална степен да се използва потенциала на тази директива за растежа. През юни ще се разгледа въпроса. Очакваме участието на, на министрите им по конкуренцията и се надявам, че вашата комисия ще продължи да бъде бдителна и да дава импулси. Искам да благодаря за инициативата на госпожа Кореца Билт, е, за нейния доклад. Е, ние е, внимателно следихме изслушването, което беше организирано от нея. В началото на март ще се проведе първото заседание на групата на високо ниво и се надяваме до 31 юни да бъде прият документа от комисията, след това да се разгледа по-подробно и въпроса за търговията на дребно, на следващо място зелената книга за нелоялната търговска практика. Ще започнем общо европейско по а, проучване и обсъждане в тази област. Надявам се Имко да участва активно. Зная, че пътя понякога е доста дълъг, който трябва да изминем. Аз съм готов да представя до август всички предложения, които се очакват в рамките на акта за единия пазар 2, за да може през пролетта да се постигне напредък по приемането на предвидените в акта за единия пазар две мерки за платежоспособността, за пакета за железопътния транспорт и пакета свързан с надзора на пазара. Нов портал Еурес ще бъде разработен също ще се работи и по третият енергиен пакет. Аз се ангажирам да ви представя бързо предложенията, на които държа много, свързани с достъп до основни банкови услуги, за банковите възнаграждения, както и а, в работата по а, разширяване на използването на бързи интернет-услуги. Ние ще работим за подобряване на единия цифров пазар. Ще способстваме за разширяване на покупко-продажбите по интернет. Изготвя се доклад, знае, по електронната търговия. Комисията ще продължи до 2014 по въпросите на електронната търговия на базата на плана за действие, който приехме през януари 2014 година. Относно доставката на почтенски пратки, ние ще продължим работата, за да се постигне напредък тази област. Относно цифровия пазар, има много предложения които вече са на масата за разглеждане, а други предстои да бъдат представени, що се отнася до електронното фактуриране или а, разплащателните услуги. Имаме широко поле за действие, но се надявам, а, че ще работим заедно. Господин Малком Карбър засегна този въпрос. Първо, Също да помислим е, е, и за акта за единия пазар 3. Готов съм да работим заедно по него. През август, е, през август да се представи този акт за единия пазар 3, който да бъде с основен фокус върху цифровите услуги, върху единия цифров пазар. Но ако а, предложим а, Третия акт за единния пазар, без да сме приключили работата по едно и две, няма да е, изглежда много добре, да се възприеме много добре. Затова трябва да приключим работата по тях. Искам да благодаря на Андрея Шваб за неговия доклад. Е, ние ще е, следим е, резултатите, които се публику... ще се публикуват през лятото относно управлението. Заедно с Европейският парламент ще работим по въпроса, може би литовското председателство ще работи по въпроса за оказване на взаимен натиск между държавите членки и транспонирането на правилата, свързани с единия пазар – да се прилагат. Надявам се, че до месеци, че ще намалеем недостъка, недостатъка в транспонирането на регламентите в тази област и има намаление до 0,6 в сравнение с миналата година. Очакваме е, следващия цикъл в рамките на европейския семестър. Първият е, форум, форум беше организиран в Краков е, по въпросите на единия пазар. Седмица на единия пазар 2013 година е още по-важна, тъй като можем да направим равносметка и да набележим мерки за в бъдеще относно единния пазар на между затова през октомври предвиждаме 4 седмици публични разисквания по въпроса. Ще използваме в максимална степен новите технологии, всички мрежи в държавите членки, преки контакти с нас тук в е, Брюксел. Така че ще има разисквания между гражданите, е, банките, е, единия цифров пазар, тези четири седмици ще бъдат посветени на акта за единния пазар 3. Таблото с резултатите по акта за единия пазар 2 ще ви бъде представен и ще получите информация за постигнатият напредък по транспонирането. Благодаря за вниманието. Уважаеми господин комисар, ясно е, че ще ни създавате много работа до изборите за Европейски парламент. Това е нещо добро всъщност. Вие работите с голяма доза жизненост, с енергия. Говорихте най-вече за продължаването на работата по нашите програми, програмите свързани най-вече с цифровия единен пазар. Вече споменах, че ще има месец на единния пазар. Добре е да си го отбележите в дневниците си. Координаторите ще се срещнат само след около седмица, за да уточнят графика на работа, нашия дневен ред. Всъщност, вие ни дадохте доста материал за размисъл. Колеги, комисаря може да остане някъде около 25-30 минути, значи малко след 11.15 ще трябва да си тръгне. Ако всички ваши въпроси са в рамките на една минута, пак като че ли ще прехвърлим времето. Искат ли координаторите първо да се изкажат или първо да дам думата на някой от другите членове? Координаторите. Добре, значи ще дадем думата на онези, които първи поискаха думата. Моля ви да задавате въпроси, които са не по-дълги от една минута. Започваме сега с госпожа Стайлер, господин Рошвор и госпожа Легрип. Те ще са в първия кръг от въпроси. Мисля, че ще успеем всъщност да включим още един колега, госпожа Шал де Мозе, значи. Стайлер, Рошвор, Легрип и Шал де Мозе ще бъдат първите четирима. Моля ви да сте готови с въпроса. Веднага. Госпожа Сталя за една минута. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Проявявам интерес относно авторските права и лицензите. Миналата седмица говорихме най-вече за електронните книги, достъпа до тези електронни книги. Не искаме да виждаме цифров апартейт. Много издатели нямат право на достъп до книги в електронен формат. Така че по отношение на лиценза, знам, че се опитвате да се върнете на една маса заинтересованите лица. Бихте ли ни казали нещо сега, макар че след около 6 месеца ще имаме повече информация? Благодаря. Давате отличен пример. Господин Рошвор, най-много за една минута. Благодаря. Всички признават напредъка в единия пазар. Всички сме доволни от това. Понякога обаче има някои проблеми с имиджа, което може да доведе до обесценяване на това, което е постигнато. Например, скандала с конското месо, което създава проблеми за единия пазар, защото свободното предвижване на стоки от една, трета и десета държава води до някои проблеми на единия пазар. Много важно е преди изборите, особено, да се насочи вниманието към потребителите на единия пазар – Разбира се, важни са малките и средни предприятия, бизнеса и прочие. Изслушването, което беше проведено по директивата за услугите, по време на него беше подчертано, че потребителите все още не знаят как се премахват бариетите и как могат да извършват покупки в друга държава За това а, трябва да се положат повече усилия в защита на единния пазар пред гражданите. Моля, казва председателя, да задавате въпроси, а не да произнасяте речи. Освен това, вие говорихте и по тема, която няма нищо общо с работата на нашата комисия. Госпожа Легрип е следващият оратор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за встъпителното ви изказване. Искам да задам два въпроса. Първо, за съобщението за единия пазар, насочено към нашите граждани. Разбира се, ние приветстваме напредъка в единия пазар, но нашите граждани, нашите потребители искат също да са по-добре запознати със своите права, свързани с мобилността, с свободното движение, с е, признаване на квалификациите. Какво може да кажете за портала а, Европа? Дали считате, че е, той е в добро състояние? Какво може да се направи допълнително? Втория въпрос се отнася до Китай и достъпа до пазара на обществени поръчки например, по какво може да се направи а, за достъпа до пазари на телекомуникационно оборудване. Как може да се подобри достъпа за нашите предприятия до пазара на обществени поръчки в Китай. Госпожа Шалдемозе, благодаря. Имам два коментара, приканвания. Първо, господин комисар, радвам се, че има препоръки относно отговорната реклама – онлайн. Относно хазарта онлайн. Това е една добра препоръка, защото в Дания имаме доста агресивно рекламиране и не особено отговорно. Трябва да го спомена този елемент във връзка с препоръката. Втория коментар е свързан с цифровия пазар. Трябва да се подобри търговията по интернет и скоростта на тази търговия и на самия интернет. Не става въпрос само за скоростта на широколентовите услуги. Трябва да се обърне внимание на антените на мобилните ни устройства. Така че обърнете внимание на антените, когато говорите за акта за единия пазар номер 3. Благодаря. И така, сега ще дам думата на комисаря. Той ще даде отговор. Нека сега да видим дали ще можем да дадем думата на всички. Госпожа Верньо, господин Жован, добре те да бъдат следващите. Добре е те да бъдат следващите, защото те са докладчици. Господин Ариас ще може да отговори по отношение на цифровия единен пазар. Да видим какво ще стане с координаторите и с другите колеги малко по-късно. Госпожа Върнио да се готви след отговора. Просто ви съобщавам да сте готови с вашата една минута. Euh, да, аз ще се постарая да бъда също толкова дисциплиниран, колкото бяхте вие, да бъда кратък в отговорите. В едните дни ще ви изпратя писмени отговори по-подробни. Относно авторското право, госпожа Штилия постави този въпрос. Трябва тук да определим каква е стратегията. Тази стратегия всъщност беше предложена, тя беше представена на парламента и се отнася до запазване, за защита на интелектуалната собственост. Нещата се менят. Ние сега сме в е, ново време. Използва се широко интернет. Е, и имаме е, директива, която се отнася до творби с неизвестен автор, достъпа до различни творби на публичните библиотеки също беше улеснен. Имаме и зелена книга за аудиовизуалните средства, но а, живота върви много по-бързо, отколкото се приемат законите. И трябва в ограничени срокове да постигнем а, а, напредък а, чрез подписването на, на договори, с създателите. Надявам се, че ще се постигне конкретен напредък и един гражданин, който има абонамент в своята страна, да може да използва този абонамент в съседна държава. Така че, благодарение на Licensing Europe ще може да се разрешат тези проблеми. Господин Рошпор говори за за кризата с безопасността на храните, която засегна много страни. Това е въпрос на, беше въпрос на а, измама и в правосъдието трябва да се произнесе кой беше отговорен за тази измама. Целта на тази измама е, е ясна, но а, тя е насочена срещу интересите на потребителите. Ние искаме да насочим а, нашите действия в по-голяма степен а, към потребителите. Имаме а, табло за резултатите в тази област. Той е много полезен като средство. Господин Рошфор, аз мога да ви потвърдя, че в много директиви по финансовите въпроси има клаузи за защита на потребителите, предоставяне на по-обективна информация за различни продукти, които се предлагат от банките. До няколко дни ние ще представим предложение прозрачността на банковите такси също трябва да се подобри и въпроса с свободното движение, що се отнася до банковите услуги, също е въпрос, който е на нашето внимание. Необходимо е да има проследяемост, дори що се отнася до готовите храни потребителите имат право на пълна прозрачност на висококачествени продукти и не бива да се боим от подобна прозрачност. Констанс Люгрип също се спря на въпроса за гражданите. Порталът Вашата Европа е насочен към осигуряване на практическа помощ на гражданите и запознаването им с техните права. На този портал те могат да намерят цялата информация, която ги интересува. Могат да използват и други а, инструменти, като а, Solvit а, или обслужването на едно гише. Това са все възможности, които доближават Брюксел до гражданите, благодарение на вашата Европа, благодарение на Солвит, благодарение на едините точки за контакт. Близо 6 хиляди администрации в вашите региони могат да поставят въпроси. Например, от Полша могат да поставят въпрос на Финландия или обратното. Това е системата IMAI или информационната система за единия пазар. Всеки ден има увеличаване на броя на лицата, които се ползват от услугите на вашата Европа. Ние също разчитаме на добро сътрудничество в социалните медии и в съществуващите мрежи. Що се отнася до достъпа до пазара на обществени поръчки на Китай, Китай не е страна по споразумението за обществени а, поръчки, така нареченото GPM, GMP. Ние заедно с господин Дегухт представихме предложение за достъпа, доближаването на услугите до гражданите, ние не искаме да се затваря пазара, а да има реципрочно отваряне на пазарите, когато има затваряне в Европа или в САЩ, има някои щати или а, предприятия, които са затворени. Европа трябва да действа единно, а не хаотично, защото все пак имаме единен пазар използването на GPA, GPA трябва да е много по-координирано. Ние ще работим а, за това Китай да се присъедини към споразумението за държавните поръчки. Относно хазарта онлайн, вчера, доколкото знам, господин Фокс заедно с господин Фокс сте разгледали тези въпроси. Целта е да се подобри административното сътрудничество, контактите, сравняванията между това, което се прави между националните оператори. Знаете, че гражданите понякога са доста уязвими. Въпроса за прането на пари и също гарантирането на честността в спорта са неща, които силно ме вълнуват. Франция и други страни не биха желали да загърбят това, което действа добре но искат да се направи повече, за да не се допуска уреждане на мачове, да не се допуска пристрастяване към хазарта, да се защитят в по-голяма степен малолетните лица. Искаме да се постигне напредък по достъпа до широко лентов интернет, заедно с госпожа Рединг работим по този въпрос. Бяха поставени много въпроси. Бяха поставени много въпроси и сега ще дам думата на най-вече на докладчиците, всички тези а, хора, които вие, господин комисар, а, споменахте в изказването си. По една минута, моля всички, госпожа Веню, имате думата. Благодаря, господин комисар. Вие вече отговорихте на три въпроса, които исках да поставя, така че няма да ги задавам. Относно директивата за професионалните квалификации, вие споделихте а, трудностите по отношение на някои професии. Има също проблеми с осигуровките при професионалната мобилност. Трябва да има гарантирана сигурност за професионалистите. Разчитам на вас, както и на Европейската комисия за решаване на проблема с осигуровките. Хората, които искат да работят от една страна в друга. например, лекари трябва да плащат два пъти повече, което не е коректно. И още един кратък въпрос. Не, господин Жова е следващият. Вие изчерпахте едната си минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие се спряхте на въпроса за петицията, която в момента е отворена за подписи. А, има две категории лица, които се подписват. Тези, които считат, че има реална опасност от приватизиране на водоснабдяването. И втора категория хора, които използват тази подписка за политически цели – когато някой иска да се разграничи от Европа, обикновено хвърля обвинение, че има планове за приватизация. Можете ли в текста на закон да потвърдите, че директивата за концесиите няма да се отнася до приватизацията? това да бъде нещо като тържествена декларация със силата на закон. Кораца Билт. Е, вчера имахме изслушване по директивата за услугите. Ние подкрепяме вашата позиция за нулева толерантност е, за неправилното и цялостно прилагане на директивата. Какво може да се направи с доклада на парламента, за да може да ви помогнем и да работим заедно и конструктивно за постигането на конкретни резултати, като окажем натиск върху държавите членки. Доклад на господин Шваб за управлението може да се използва, за да наблегнем в рамките на, един, на европейския семестър прилагането на директивата за услугите. Беше представен преди известно време доклад по въпроса от страна на комисията пред съвета по конкуренция, но това вече не се прави. Трябва да се подобри прозрачността. Гражданите имат право да знаят защо не се прилага нещо. Трябва да има повече отчетност. Това е идея, но можем да обсъдим и други идеи, за да могат държавите членки да кажат защо държавите не предприемат е, мерки за уреждане на въпроса, които вълнуват гражданите, които не струват е, никакви пари на хазната. Благодаря, господин председател, господин комисар. Няма да задам въпрос, ще реагирам на нещо, което вие казахте по време на изказването си относно възможностите а, за а, закон за единия пазар в дигиталната сфера. Разбира се, цифровия пазар приветства тази идея, но е много важно да се организират всички чудесни идеи, които са генерирани вече и които ние в тази комисия сме предлагали многократно. Не просто исках да ви уведомя, че ние можем да направим много, за да ви помогнем тук в комисията, в една работна група, именно по тази тема. Благодаря. Ще помоля комисар Барния да отговори на тези въпроси и след това, ако остане време за други. Опитам да бъда кратък. Въпросите бяха много конкретни, за да имам възможност и трети кръг въпроси. Госпожа Верньо, между другото, в допълнение към въпросите, които ще се обсъдят в рамките на тристранния диалог за квалификациите, се обсъждат и въпроси за осигуровките, както и въпроса за обществените поръчки. Ние водим разговор с застрахователите за гарантиране на сигурността на потребителите на единия пазар. Понякога има практики, които са дискриминационни и не отговарят на духа на единия пазар. Ние сме в диалог с застрахователите и се надявам, че ще може да бъде намерено решение. И по време на тристранният диалог ще можем да проведем, ще можем да обсъдим тези въпроси. Господин Жова, като не повтарям това, което казах ясно и съвсем тържествено, че нито сега, нито когато и да било, комисията няма намерение да приватизира водоснабдяването и че гледа на водата като на обществено благо. Съгласен съм с петицията. Искам, нямам проблем да, да приема подсилване в член 1 и даването на допълнителни гаранции, че няма да се приватизира водата. Гораца, госпожа Кораца Билт говори за прозрачността. Ние работим също в тази област, благодарение на тези а, инструменти, които а, прилагаме за оценка, различните а, табла за оценка. Клер Бюри може като директор, отговаряш по тези въпроси, да дойде за среща с вас, да обсъдите по-внимателно тези въпроси. Ние детайлно ще разгледаме точка по точка директивата за услугите. Да, добре е да има доклад, който да се представя на съвета по конкуренцията по тези въпроси. Освен това, в рамките на европейския семестър може да се прави това. Да има отделна глава, която е посветена на конкурентоспособността, единия пазар, тъй като този семестър не се отнася само а, до бюджета, до а, строгите економии и прочее а, трябва да се говори а, в рамките на европейския семестър и за заетост, а, за растеж относно нулевата толерантност. През 2001 Европейския съвет в а, Стокхолм определи цел за транспониране 1,6. Това беше постигнато чак през 2006. Днес постигнахме 0,6%, така че има реален напредък. 0,5% окончателната цел е скоро постижима. Аз се, се нуждая от работата а, на а, работната група, тъй като тя дава своя принос а, в а, подготовката на акта за единия пазар 3, а, която, който акт ще акцентира върху единият цифров пазар. Мисля, че комисията показва, че можем да продължим още с още един рунд. Госпожа Вайлер и госпожа Перес и още кой би искал? Да, не сме чули нищо от зелените, така че госпожа Руле ще бъде, госпожа Гепхарт, господин Билан. Добре. Значи, госпожа Рули и господин Билан, тъй като не сме чували от техните две групи позиция. След това госпожа Вайла и господин Кройцмар. След това госпожа Еригоя. Може ли да решите помежду си кой ще зададе въпроса? За съжаление, оратора от залата не ползва микрофон. Добре, ако искате, мога да дам думата на абсолютно всички, но ако успеете да зададете въпросите си за по-малко от минута, добре. И така, всички координатори искат да вземат думата. Добре, да почваме. Госпожа Руле. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вече е подготвено съобщение за пресата и в него пише, че а, прозрачността, която вие предизвиквате е много добра, така че искам да ви поздравя за а, Германия, Белгия и Австрия. А, това, което казахте е много важно. А сега за хоризонталното обществено коопериране. Говоря за трансграничното явление. Но такива едни публични органи ще могат да работят само единствено на базата на общи задължения и права. Ако обаче говорим за по-малки единици, като например общини, то тогава те няма да имат чак толкова голям капацитет, за да могат да се справят. И тъй като има голям дефицит в обществената, в публичната сфера, ние трябва да мислим за по-модерна администрация. Благодаря. Господин Билан. Да, благодаря, господин председател. Бих искал само да, спом... да попитам за таблото с резултатите от вътрешния пазар. А много оптимистично беше изказването. 23 държави а, са постигнали а, целта в проценти, но а, 4 не са. Полша е една от тези 4. И това е срам, защото Полша организира първия а, форум за единния пазар и искам да разбера какво предвижда комисията по отношение действия с и за тези четири държави. А сега да попитам а за ДДС а, върху електронните книги. Можем ли да разчитаме, че 2013 година, както беше казано, а, че ще се вземе а, е, решение да бъде премахнат ДДС а, е, за електронните книги? Кройцман? Да, съвсем накратко искам да благодаря на господин комисаря за това, че разясни какво се случва точно в Германия и наистина незнаенето е доста ужасяващо нещо. А, да, мога само да допълна за а, сътрудничеството между общините, че това е много важен въпрос. Някои общини а, споделят или заедно ползват някои а, елементи от електронното управление, което е много добре. Да, благодаря, че ми дадохте думата. Още нещо искам да помоля. По отношение на директивата за концесиите. И така, моята молба е, тъй като докато решим ще мине известно време, а може би е добре да поговорите с държавите членки някакви информационни кампании. Германия също. Те са за, но извън тях, като че ли всички други са доста очудени – Верно е, че има общини, които а, имат частни фирми, които се занимават с водоснабдяването, но пък много други са против това. Така че, просто ако може да ни дадете един отговор а, в писмен вид а, на следния въпрос. Докъде сте стигнали? по подготовката на реформата на директивата за детските играчки. Благодаря. Благодаря. Не съжалявам, но не получих превод. Да, извинете. Просто исках да попитам докъде стигна работата по реформата на директивата за детските играчки. Да, благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Преференциалните акции – а, са това, за което искам да попитам. А, хиляди семейства в Испания страдат именно по тази линия, защото те бяха подведени от банките. Какви мерки ще предприеме комисията, за да разреши по-настоящем критичната ситуация и да предпази и други а, хора в Европейския съюз да попаднат в подобна ужасна ситуация, защото в, в родината ми има много хиляди испански семейства, които поради а, несъстоятелността на някои от банките не могат да плащат своите ипотеки и бяха изгонени навън а, от домовете им. А, така че това е за което искам да ви попитам. Благодаря, госпожа Гебхарт. Благодаря. Искам да ви благодаря, господин Бърние, за разясняването на този въпрос за сътрудничеството и кооперативите между различни общини. Но, поисках да получа от вас писмено отговор на предишен въпрос, но за съжаление не получих хме такъв. Аз ще, а, за, ма, а, ще се въздържа да ви похваля за сега, докато не видя резултата. И така, подкрепяйки господин Тарабела, аз а, искам да кажа също така, че по държ... обществените поръчки трябва да се да работите с нас, парламента, за да можем а, да бъдем с вас в един екип и да се преборим с съвета, а вие до сега правите обратното. Благодаря, господин Шваб. Заповядайте. Председателю, господин комисар, искам само да кажа следното. а, наистина не, не в достатъчна степен е транспонирана директивата, а както и вие споменахте и ние сме съгласни. Ние в парламента твърде ясно сме посочили, че искаме повече прозрачност от страна на комисията – и след това за водоснабдяването ние имаме нужда от точен и ясен отговор от комисията, тъй като е има адресирани към нас множество въпроси по този въпрос по тази тема. Не може да чакаме дълго. Гражданската инициатива набира скорост, подписи са събрани, всичко е направено и трябва бързо а да успеем да отговорим. Трилозите са много важни, но ние до края на този а, мандат трябва да сме приключили с а, темата, да сме намерили точните отговори. А във връзка с единния пазар 3. Нека да гледаме това, което имаме в наличност, а не да се опитваме да гоним вятъра. Благодаря. А сега ще дам думата на комисар Барние. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Госпожа Руле, да, считам, че хоризонталното сътрудничество е нещо изключително важно и искаме то да бъде гарантирано. Ето защо ние сме включили хоризонталното сътрудничество в нашата програма. И този въпрос фигурира в предложенията ни за концесиите. Трябва да има реално сътрудничество, обаче, което да е, е както по отношение на правата, така и на отговорностите. Заедно с вашия докладчик ще продължа да работя по въпросите на хоризонталното сътрудничество. В междусъседни общини, за да се гарантира по-ефикасното изразходване на обществените средства. Господин Билан, равносметката, която публикувахме, не беше толкова лесно да бъдат събрани и анализирани фактите, да се даде една моментна снимка на ситуацията. Понякога това е трудно за някои от държавите. Ние искаме да насърчим държавите, които имат изоставане, да постигнат напредък има някои а, държави, които имат затруднения в транспонирането. С а, тях водим а, а, диалог, например, с правителството на Полша. Предстои такъв диалог следващата седмица. Аз поех ангажимент за нулева толерантност, но в тази а, област а, се срещам с националните служители, които отговарят за транспонирането на тези важни директиви, като тази за услугите, за да е ясно, че Брюксел работи заедно с, с тях за подобряване на нещата. Аз не а, отговарям по въпросите на ДДС, затова не мога да отговоря на този въпрос, но ще го предам на моя колега Шамета, който може да отговори господин Кройцман. Благодаря за поясненията, които внесохте. Аз съм политик, както и вие сте политици. Затова аз не се шокирам от петиции и от изразяване на мнение, стига това да е обосновано. Разбира се, аз имам своите убеждения, но Искам отново да подчертая, че нито аз, нито комисията възнамеряват в който и да е момент да се премини към приватизация на водата. Има нещо ново, което не беше включено в текста, който ви е представен. Аз се вслушах с докладчика ви и слушах господин Кройцман, господин Шваб, и за да се изяснят нещата и да се избегне погрешни интерпретации, ще направим ново предложение, което до сега не е включвано. Но ще имаме конкретна среща, за да се види дали това, което казва комисаря, е отговаря на това, което се прави на техническо ниво на службите, които са към него. Госпожа Вайлер ми е Постигнахме напредък. Е, правилата се прилагат в Бавария, в, други части на Германия, в Австрия. Отново искам да подчертая, че няма никакви намерения за приватизация. Това го казвам и за да успокоя хората в Словения но заедно с съответните правителства нещата трябва да се наричат с истинските им е, имена. Че е необходима някаква минимална рамка за концесиите, защото такава липсва към момента. Това е в ущърп на потребителите, на данакоплаците, води до корупция, но а, водата е обществено благо и а, всяка държава има суверенното а, право а, чрез а, местните а, органи а, има правото да управлява както намери за добре това благо. На 31 марта а, ще се представи а, текст, е свързан с ипотечните договори, като отчитаме някои от е, аспектите на кризата, която преживяваме. Водят се тристранни преговори относно ипотечните кредити. Има доста е, широко приложено поле За да избегнем доразъ... недо... недоразумения, трябва да кажа, че аз отговарям а, за а, вътрешния пазар и подготвям текстове, а, които а, са предназначени да имат а, предпазен характер, да не се допусне повторение на кризата, която а, преживяваме. Аз съм представил 28 законодателни предложения през последните три години и една дозина от тях вече са прияти относно регулирането на дериватите, например, там сме направили значителен напредък. 80% от операциите се осъществяваха извън борсите, всичко това сега беше извадено на светло. Признавам, че всички тези законодателни предложения не можаха да се справят с щетите нанесели от сегашната криза, но бяха положени усилия, свързани с подобряване на надзора, с рекапитализацията на банките и прочие. Освен това, онези банкери, които са извършили манипулации или злоупотреба на пазара, трябва да се понесат отговорността и трябва да бъдат изправени пред правосъдието, дори да, ако бъдат намерени за виновни, да отидат в затвора. Необходимо е да се помогне сега на хората, които са засегнати от настоящата криза. В писмен вид ще е, изпратя допълнителен отговор по някои от въпросите, които бяха повдигнати тук. Благодаря ви за вниманието. Well, Благодаря много. Имаме, имахме 15 въпроса и за рекордни срокове успяхте да отговорите. Много ви благодаря за това, че бяхте с нас толкова дълго днес. So can I ask anybody who's not staying for the next two presentations if they could leave us quiet? Ако мога да помоля тихо да излезат тези, които няма да присъстват на двете презентации, които имаме. Две имаме. Да изслушаме, господа. Госпожа Вайла има друг проект, а именно проекта за а, предоставянето на пазара на радиооборудването. Две, и много, две много важни и много интересни инициативи предстои да ни бъдат представени. Максималния брой а, отговори получихме на нашия наистина максимален брой въпроси. Е, да, не ме чуват но а, и за това, казва председателя, няма да довърша това, което исках да кажа. Няма проблем. Просто се извинявах на господин Манда за това, че ускорихме а, много а, задаването на въпроси, но така, нека да продължим сега. Луи Филипе Жираух е ръководител на звено в генералната дирекция, която се занимава с темата, която сега ще разискваме. В комисията експертите са изключително разностранно надарени и а, квалифицирани, защото ще чуем много и различни изказвания от, по различни теми от, разли, от един и същи човек. А, след това, разбира се, ще чуем госпожа Вайлер. А, след това, ако ще можете за около 10 минути да представите позицията си, ще е добре и се надявам да можем да отделим малко време и за изказвания на докладчиците в сянка. Те са двама. Господин Мандес и моя милост. И имаме прекрасен екип от докладчици в сянка. И така, бихте ли искали да започнете с представенето на своята гледна точка по тази тема? Добро утро, господин председател. Благодаря, че ми давате тази възможност. Аз се чувствам горд от поканата, която отправихте към мен да ви, да ви представя темата и съм готов да отговоря на въпросите, които ще имат уважаемите членове на парламента. И така, а, радиооборудване, оценка на въздействието и правна оценка на предложението. Това е един сектор, който представлява много бурно развиващ се сектор с 80 милиарда евро на година. 7 милиарда евро е дефицита в същото време. Както виждате от екрана, това е търговския ни дефицит. А, има а, така среден а, риск, продуктов риск по отношение на известни влияния на, върху здравето и сигурността на потребителите. Но се изискват някои промени в приятата приетата през 1999 година директива за да бъдат модернизирани и актуализирани нещата. Както виждате, през 2007 година са проведени обществени консултации по темите, които трябва да бъдат разгледани и променени в директивата. 2009 се провежда изследване от страна на Технополис по отношение повишаване степента на а, съобразяване и спазване. След това 2007-2010 дискусии а, в комисията по тази директива януари 2010 формално начало, официално начало на процеса за оценка на въздействието. И 17 октомври 2012 трябва комисията да приеме предложението. И така, ниско ниво на а, хармонизиране. Органите на Европейския съюз, които се занимават с наблюдение и надзор на пазарите в тази област, координират а, тази, а, тези кампании и се вижда, че наистина има ниско ниво на прилагане на закона в сферата на радиооборудването и далекосъобщенията. Защо? Става въпрос за липса на ефективно използване на радиоспектъра. Друга сфера от въпроси, върху които съсредоточихме вниманието си, е доизясняването на разпоредбите, така както са формулирани в директивата. По отношение на някои елементи от радиооборудването, защото в някои страни, някои а, а, фирми са се оборудвали с нови, нови съоръжения, които са в съответствие с изискванията, други не. Но, тъй като настъпват, както вече споменах, на различни етапи изисквания за модернизация, трябва да трябваше да бъдат проверени. И извода, който беше направен е, че полето за действие трябва а, да обхваща само радиооборудването, а трансмитерите, предавателите не трябва да влизат в приложеното поле. Също така е, трябваше и някои от административните разпоредби да бъдат доизяснени много от участниците в дискусиите посочиха, че директивата няма, не съдържа а, разпоредби, а, които а, да а, се фокусират върху електромагнитната съвместимост. Това беше предмет на много дискусии или и това са елементи, които не присъстват в директивата преди нейното актуализиране. След това регулаторните а, бариери по отношение на радиооборудването и далекосъобщителното крайно оборудване. Обаче те, тези няколко елемента, за съжаление, излизат един извън а, полето на действие на директивата, както се нарича съкратено РО. Има големи различия в а, а, националните законодателства в тази сфера. И така, оценката на въздействието, основни а, а, въпроси и дърво на проблемите. Какво трябваше да се направи? Прилагането и а, точното спазване на директивата трябваше да бъде подобрено в а, държавите членки. След това да се предоставят правните основания за прилагането на съществени ключови изисквания и третото да се премахнат регулаторните бариери по отношение достъпа на пазара на иновативно радиооборудване. И така, директивата, която е в сила, трябва да бъде синхронизирана, хармонизирана с най-новите изисквания на останалото законодателство и да обхване някои специфични а, типове оборудване. Споменавам за регистъра, защото това е едно от а, нещата, които Европейската комисия предоставя на вниманието на съвета и парламента, за да бъде взето решение. Регистрацията на иновативно оборудване трябва да се извършва от съответни авторизирани органи и държавните органи, които се занимават с надзор на този пазар, трябва да проверяват и това. Да кажем, използването на локи-токи в болнични заведения и тяхното влияние върху функционирането на медицинската и болнична апаратура. Следващата Б група цели е това, което се предлага в а, ревизираната директива е предоставянето на някои нови разпоредби и за да може да се опростат административните функции и се се обръщаме към парламента и съвета да оправомощат комисията да продължи работата нататък за регулирането на софтуера по отношение на радиооборудването и далекосъобщителното оборудване. Освен това, трябва да се направят необходимите промени във връзка с устройствата с малък обсек на действие, както е споменато тук в директивата. И така, група задачи С. Да се да се изгради един единен център, в който да постъпват а, мобите за лицензиране на специализираните органи, а също така и подпомагане на прилагането на съответните разпоредби. И така законодателните предложения, основните промени. Най-важната промяна е привеждане в съответствие с решение 768 от 2008 година във връзка с економическите оператори, а, задълженията им най-вече, след това по отношение на приложното поле, нова дефиниция на радиооборудването, включително включително и тези, които са с а, малък радиочастотен спектър или пък радиочастотните ленти, които са за GSM или UMTS. -и възможността за подобряване от законодателна гледна точка на електромагнитната съвместимост също е много важно. След това има и неща, касаещи регистрацията и упростя... упростяването на регистрационният процес, упростяването на административните задължения е много важно. И последно, привеждане в съответствие с, с договора за функционирането на Европейския съюз и регламент 182 от 2011, а в член 8 алинея 3 и а в член 10 алинея 9. След това, член 2, алинея 3, адаптация към техническият напредък, адаптация на анекс 2, след това член 3, алинея 3, категории на радиооборудване по отношение на а, превеждането им в съответствие с съществените изисквания, член 4 алинея 2 за информация по софтуера и радиооборудването и член 5 алинея 2 регистрация на радиооборудване за някои категории, което е ново. Разбира се, че ние сме на разположение да а, обясним всичко, което бихте искали да попитате по отношение на всяко едно от предложенията, които споменах. Само искам да ви благодаря за вниманието в момента и чакаме вашите въпроси. Да, благодаря. Беше много полезно вашето изказване, за да разберем а, подробностите по, този, по тази твърде сложна тема. Разбира се, че ще дам думата на госпожа Вайлер, тъй като тя е докладчик. Много благодаря, господин председател. Не съм толкова сигурна какви трябва да са официалните следващи стъпки. Днес нямаме кой знае колко голям дебат между групите. Това ще се случи, когато представя своя доклад. Но от политическа гледна точка тази тема е изключително нова по своя характер, но не е съвсем техническа. Тук има много последици за гражданите, които още не са осъзнати. Благодаря на комисията за това кратко резюме. За колегите, които проявяват интерес, ще кажа, че е добре да се погледне оценката на въздействието или резюмето на оценката на въздействието, тъй като самата оценка е много подробна. Има някои елементи, които не са чак толкова важни от политическа гледна точка. Винаги е добре съществуващото законодателство да се опростява, защото с оглед на настоящата ситуация и технологичното развитие, би трябвало законодателството да се пригоди. Защитата на потребителите трябва да е основен приоритет. Точно защото много продукти, които са на пазара, не съответстват на правилата и стандартите за съответствие. Така че трябва да има различни стандарти за тях. Организациите на потребителите трябва да могат да следят какво се случва. Искам да видя, ако може, и доклада на Европейския орган за защита на данните. В страни от защита на потребителите има и още един елемент. Тук има някои административни разпоредби, които са доста съмнителни и разпоредби, които са част от миналото и са абсолютно излишни, не помага за нищо, трябва да се отървем от тях. Още две основни области. Приложеното поле – много често говорим за него. Аз самата не съм разбрала още доколко и докъде се простира това това приложено поле. И на второ място регистрацията и нейния характер, дали да е автоматичен или не. Някои предприятия имат конкретно становище тук. Трябва да намерим балансирано решение. Делегираните актове, три са те, ако не се лъжа, комисията ги представи. Не, че сме против, но просто трябва да видим какво точно ще дадем като правомощия на комисията. Тук се казва декларация за съответствие. В текста, който имам пред себе си, преведен е той. Трябва да гарантираме последователността с други директиви, по които работим сега. Например, госпожа Ройтова изготвя доклад, който оказва въздействие тук. Освен това, директивата за радиочистотния спектър – тази директива също трябва да се вземе предвид. Отново повтарям, трябва да получим информация от най-низки нива, да се опитаме да ограничим бюрокрацията, да премахнем недостатъците от миналото. Като цяло, мисля, че предложението има своя резон. От политическа гледна точка бихме могли да получим известна подкрепа, ако успеем да убедим хората, че производителите произвеждат устойчиво оборудване. Тук се засягат мобилните телефони, мобилното оборудване, за тях, те може да не влязат в приложеното поле. Какво да кажем за нискочастотните устройства, като четките за зъби, например, които са електрически? Ще видим какво ще стане. Председателя, благодаря. Очаквам с нетърпение да видя дали ще имаме четка за зъби с дистанционно управление. Господин Ван Декам ще има думата. Той работи по темата оперативна съвместимост на зарядните устройства. Господин Ван Камп, благодаря, господин председател. Разбирам, че нямаме много време на разположение. Това е предложение, което можем да определим като перлата на единния пазар или една от перлите. Ако погледнем начина по който се прилага съществуващата директива, може би постиженията ни не са толкова добри. Това се вижда от данните. Както каза госпожа Вайлер, трябва да видим дали не може да се зададат някои уместни въпроси защото в момента функционирането на директивата не е такова, каквото очакваме, не подпомага единия пазар в такава голяма степен. Три въпроса от моя страна. Първо, системата за регистриране. Не сме ли изправени пред риска да създадем още повече бюрокрация? От ползите, които се очакват спрямо ползите, които се очакват от тази допълнителна регистрация. На второ място въпроса за трети страни. Третите страни, които са споменати в член 6. Как продуктите на трети страни ще се впишат в приложеното поле на тази директива? И накрая по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение. Ние смятаме, че тук може доста да се упростят нещата. Няма нужда да има делегирани актове тук. По членове 2, 4 и 5 няма нужда да има делегирани актове. Това е първоначалното ми становище. Господин Мандерс, благодаря. Вчера ме избраха за докладчик в сянка, даже вчера вечерта, не съм особено подготвен, няма кой знае какъв е интерес по това досие и като координатор общо взето човек получава това, което никой не иска. Имам един въпрос, свързан с стандартизацията на зарядните устройства – Разбрах от господин Таяни, че ще има излизане от сила в края на този месец. Това ли е директивата, която ще замести съществуващия текст или комисията ще измисли нещо друго? Разбрахме от комисията, че или ще има доброволна система, или комисията ще изготви законодателство, което ще е със задължителен характер. Това е единствения ми въпрос. Не съм много сигурен дали имаме време за въпроси на този етап. Освен ако господин Дюран не отговори за една минута, сигурен съм, че ще може да ви даде допълнителна информация в писмена форма. Госпожа Валя ще се срещне с всички докладчици в сянка. Може би господин Жирао ще даде повече информация на докладчиците в сянка. Искате ли да кажете нещо, защото Имам още една презентация. Ще ви дам думата само за да приключите днешния ни разговор. Господин Жирао от комисията. Благодаря. За момента няма много конкретни въпроси, както вече ви казах. Ще дадем подробни обяснения, когато му дойде времето, по отношение на зарядните устройства за мобилните телефони. В тази директива имаме отворено правно основание. Може да се представи законодателство в тази област, ако се наложи да има такова. Благодаря. Благодаря за този отговор. Госпожа Вайлер е докладчик. Казахте, че досието не е чак толкова маловажно. Господин Ван де Камп също каза, че това е важно законодателство. То присъства от дълго време. Аз като докладчик бих казал, че би трябвало да отчетем нуждите на хората с увреждания. Знаете за директивата за универсалните услуги. Там се споменава достъпа за хора в неизгодно положение до радиооборудване и комуникационно оборудване. Това е моята бележка. Благодаря. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Става въпрос за презентация на оценката на въздействието на комисията относно общото европейско право за продажбите. Имаме един много обстоен доклад тук кой е екипа, който работи по становището за комисията Юре. докладчици с колегите Гебхарт и Ханс Петер Майер. Господин Койцман е тук. Господин Фокс ще го заместя аз. Кой ще представи резултатите от проучването? Госпожа Берлан, която е позната на нашата комисия, тя самата работеше в секретарията на комисията преди време, в секретарията на нашата комисия. Сега тя ръководи екипа, който изготвя оценката на въздействието. Ще дам думата на, на колегата от комисията, за да представи основните заключения. След това ще чуем какво смятат колегите. Мисля, че ще има много въпроси, за които няма да намерим отговор днес. Ще помоля докладчиците да се опитат да намерят отговор на тези въпроси малко по-късно. Давам думата на колегата от комисията. Благодаря за възможността да представя работата в Комисията по вътрешния пазар. Разбира се, ние сме направили същото представение пред Комисията по правните въпроси. Ние отделяме особено внимание на факта, че комисията ИМКО е тази, която ни възложи оценката на въздействието, да направим обзор и най-вече да наблегнем на анализ на оценката на въздействието, извършено от Европейската комисия. Целта на това упражнение беше да се види дали Оценката на Европейската комисия позволява на Европейския парламент и по-късно на съвета да получат от нея полезна, на първо място и на второ място, надежна информация, за да могат да направят обоснована преценка. Ще бъда кратка, тъй като не разполагаме с много време. Искам да ви насоча към документа, който сме изготвили. Всъщност изготвихме два документа. Единият е нашата детална разработка, оценка и втория документ е изготвен от професор Ковач от университета в Любляна, който извърши проучване по много техническите аспекти и ние използвахме неговото неговият анализ като основа за изготвяне на нашия документ. Що се отнася до заключенията, до които сме стигнали, като цяло трябва да кажа, че когато се запознаете с оценката на въздействието по предложението за общо европейско право за продажбите, ще установите, че това е едно от най-добрите проучвания на комисията, независимо, че има някои слабости, на които ще се спра по-късно но ако го поставите а, наред а, с а, основните насоки на комисията за изготвяне на проучвания на въздействието, ще видите, че е много добре изготвено. Извършени са консултации с заинтересованите страни. Използва се вече това, което е на лице. Посочва какви са евентуалните ползи и разходи, свързани с реализирането на предложението. Същевременно с тези добри страни, оценката на въздействието има и своите слабости и те се отнасят до начина по който Европейската комисия използвала данните, които съществуват или не, за да направи оценка на ползите и разходите. Ще навляза в повече подробности, тъй като това е в центъра на нашите дискусии. Основната концепция в оценката на въздействието се отнася до разходите за операциите. Те се дефинират в оценката на въздействието като а, ограничени до тези разходи, които са пряко свързани с а, трансграничната търговия и в конкретния случай а, се дължат на разлики в договорното законодателство, независимо дали става дума за транзакции между потребители или между стопански субекти и потребители. Те са свързани с разходи за извършване на операцията. Нашата оценка е, че трябва да се покаже на първо място какъв е размерът на тези разходи за операциите, така дефинирани, и как предложението ще се отрази на тези разходи, защото това е целта да се намалят разходите и да се подобрят ползите от хармонизирането или частичното хармонизиране на системата. Всяка система, която се въвежда, макар и да е, е на доброволни основа, ще изисква допълнителни разходи на тези, които вече съществуват. Ето защо трябва да се намери баланса между съществуващите към момента разходи за операциите и е, какви ще бъдат те след е, реализирането на това предложение как е извършено изчислението от комисията. Именно тук ние виждаме проблема. Данните, които са използвани за извършването на изчисленията, са взети от три източника. От Евробарометър, другите два източника са SME, панела и още един панел, които са извършили доста ограничени а, проучвания. Виждате, че техните документи а, не са достатъчно представителни. Изследването на тези а, три а, източника показват, че трансграничните операции в известна степен се влияят от разликите в договорното право, но в каква степен се различават е трудно да се прецени. Изследването на Евробарометър, както знаете, предоставя ценна информация, но не е подходящо за а, конкретната цел – защото не могат да се екстраполират данните, които са представени по телефона от дадено предприятие. Не можете да ги екстраполирате тези данни, за да получите данни, върху които да се опрете при оценката на въздействието. Това не е приемливо. Това е нашият извод и ние не сме единствените, които стигнахме до този извод. Следващият е, въпрос, който зададохме, дали е възможно да се направи нещо по-добро? Възможно ли е да се направят твърди разчети за това, какви ще бъдат разходите за операциите? Ние не сме економисти, затова се обърнахме към външни експерти, един от експертите беше експерт по право и економика. Един от експертите каза, че може да се подобри методологията, използвана от комисията, но че никой не може да даде точната формула за извършване на изчисления относно какви се очаква да бъдат а, а, тези разходи за операциите. Може би, ако някой успее да го направи, ще му бъде връчена Нобеловата награда за економика. Има някои а, сведения, че това предложение може да доведе до намаляване на разходите за трансграничните операции, но е на практика невъзможно да се даде точна цифра, която да е достатъчно надежна относно каква ще бъде ползата от предложението. Тук комисията би трябвало да положи повече усилия при извършването на оценката на въздействие и да каже ясно, че няма достатъчно данни, вместо да претендира, че е направила съответните разчети. Това са нашите изводи. С е, удоволствие съм готова да проведем диалог по въпроса заедно с вас. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Съжалявам, аз трябваше да поздравя с добре дошъл на, на нашия добър приятел на, на нашата комисия от Европейската комисия, но за съжаление не го видях кога е влязал. И така, първо ще помоля госпожа Гепхарт да вземе думата, а след това и докладчиците в сянка. Госпожа Гепхарт, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Бела, за толкова подробната презентация. Винаги се радвам, когато ви да как парламентарните служби свършват прекрасна работа, подбирайки добри експерти за своите екипи. Изглежда, че методологията на Европейската комисия в оценка на въздействието е по-добра, отколкото е била до сега или е в други случаи. Но това, което ме интересува повече е съдържанието и конкретните изводи. На каква база са формулирани тези изводи? И тук е една от двете най-важни части от аргумента на комисията – когато говорим за разходи по транзакциите, че, и че те ще намалеят значително, което пък ще се отрази на окончателния продукт, като свали цените му и то значително. Но, как ли може да стане така, че по един надежден начин да можем да изчислим, пък и да видим как се предвиждат разходите по транзакциите. Защото а, просто а, дори и ние, членовете на Европейския парламент, не можем да а, знаем точно каква, какви са нашите а, разходи по транзакциите. Съвсем точно имам предвид. Съвсем ясно става от представеното, че ще се а, намали цената за потребителя, но ако погледнете в, на страница 107, ще видите, че ще се повиши, засили конкуренцията. че ще има намаление от 0,04% на 0,07%. Това едва ли е кой знае колко голям резултат за е, цяла нова система да бъде въведена. След това, на страница 26 ще цитирам отново от е, документа, страница 26 не се обяснява какви са източниците. а за това споменах в началото а, източниците а, на информация, които се използват а, за формулиране на тези прогнозни стойности. И не трябва да забравяме, че имаме директива за правата на потребителите, която хармонизира значителна част от тази сфера, но комисията как, как планира да се справи с този факт? а, дали ще създаваме а, една система опция на сега действащата или какво. Освен това, закона за потребителите някакси не се а, споменава. И това ме кара да поклащам глава в а, недоумение. Каква е правната сигурност? Е, разбира се, доста още неща мога да кажа, но виждам как върви времето и за това ще спомена само нещо, което чух вчера по отношение транспонирането на директивата а, за правата на потребителите. А, беше препоръчано вчера да хармонизираме до по-висока степен, защото се получават големи несъответствия. И така. Господина, който го препоръча, не е от социал-демократическа партия или формация, а от една реална организация на потребители и за потребителите. И така, дигиталните продукти а, предоставят огромни възможности, но законодателството по регулирането именно на дигиталната сфера се бави, закъснява. Ето това бих препоръчала като а, път за близкото бъдеще на нашата комисия. Да, благодаря. Господин Майер, заповядайте. Поради твърде малкото време, което имаме, ще задам последния въпрос по отношение хармонизацията, обаче особено британските прависти едва ли ще бъдат много щастливи, ако решим а, ка, а, съдебната практика по е, англосаксонското право да започнем да я хармонизираме с нашето континентално е, право. Така, имаме оценка на въздействието. Една от най-добрите оценки, поне за мен, очевидно, анализа на комисията – а, е добър, но а съветите няма да могат да бъдат практически следвани. Няма да можем да ги приложим. Ние не можем да искаме повече от комисията, от това, което тя може да ни предложи. И така, въпросът е, наистина ли, че наистина ли трансграничните а, транзакции са с по-високи разходи от националните или не. Да не забравяме, че има и процедури за уреждане на спорове а, трансгранично, което е доста скъпо или пък ще а, го, а, говорим само за жалбите и м, проблемите свързани с малките суми, с, м, които се обжалват. Нещо друго. Много широко разпространено е сред бизнеса да се а, притеснява от психологическият елемент. М, дори самото предлагане на един такъв една такава идея за създаване на такъв закон или приемането му, може би ще бъде с много по-голям ефект, отколкото самото, самия закон, ако изобщо идете, влезте онлайн, влезте в някой сайт от новите държави членки, опитвайки се да купите нещо. Ще видите, че е невъзможно. Въпросът за нас е трябва да има оферти трябва да има предлагане навсякъде за целия пазар на Европейския съюз. Само когато а, стане възможно купуването онлайн от други държави членки съвсем спокойно, а тогава ще можем да говорим и за доусъвършенстване на законодателството, касаещо а, жалбите, удовле... т.е. уреждането на спорове по съдебен или извън съдебен път и така нататък. Това аз бих препоръчал да бъде първата стъпка и отварянето на границите. Благодаря. Нека да кажа нещо. Аз не говорих за пълна хармонизация, а само за хармонизация – Всъщност, забравих а, да приветствам господин Белингер, Белингуер. А, а, може ли да дам думата първо на господин Кройцман като а, докладчик в сянка? Е, господин Кройцман, най-важното винаги се крие в подробностите. Трябва да се реши първо каква хармонизация да имаме. Минимална, максимална. Оттам тръгва всичко. Говорим за потребители, които са доволни, ако има високо ниво на хармонизация и недоволни, когато има ниско ниво на хармонизация. Господин Майер пак сравни британското право с континенталното, общото право на продажбите би било добро, ако е доброволно. И в крайна сметка то ще се наложи. Госпожа Гебхарт говори за повече хармонизация, за завършване на единния пазар, за повече хора, които да пазаруват в трансграничен мащаб по-низки транзакционни такси за компаниите. В крайна сметка всичко обаче се свежда до доверието. Дали човек иска да използва тези възможности или не. Понякога хората могат да предпочитат местен търговец, защото по този начин имат някаква гаранция. Няколко коментара относно оценката на въздействието. Ясно е, че комисията е свършила добра работа. Това го отбелязваме с удоволствие. Не може да се придаде количествено измерение на всичко. По отношение на транзакционните разходи съм съгласен, ако ползата е само 0,0 някакви процента, нека да забравим за това. Знам, че в Германия има сериозни резерви по много въпроси. мисля, че е добре да се опитаме да постигнем нещо, но не трябва да има задължителен характер. Завършването на единия пазар ще е добро за потребителите и дори да не може да се измери количествено ползата от това завършване, добре е да се опитаме. Опитвате се да решите проблемите с няколко страници. Може и да успеете, няма нужда да използвате целият граждански кодекс на Германия. Но въпросът е следния. Готови ли сте да рискувате във връзка с нещо ново? Мисля, че компаниите ще са изправени пред по-голям риск, а не гражданите. Нека се пак да започнем работа и да видим какво ще стане. Времето ни изтича, казва председателя, така че нека да сме максимално кратки. Това е началото на дебата, а не края. Госпожа Рули, съвсем накратко. Благодаря. Първо искам да благодаря на службите на парламента. Надявам се, че комисията ще си научи урока и ще проявява предпазливост, когато действа. Много често получаваме оценки на въздействието, в които се обещава всичко, но статистическите данни не са представителни. Е, съответно би трябвало да се действа много по-сериозно. Не трябва да създаваме фалшиви очаквания. И това е едно от исканията ми. Да бъдем малко по-предпазливи когато се правят оценки на въздействието. И най-вече, когато се говори за евентуални спестявания и разходи. Господин Кройцман, все още проявяваме голяма доза скептицизъм относно този факултативен режим. Ние бихме искали комисията да изчака до влизането в сила на директивата за потребителите, преди да предприемат други стъпки. Господин Берлингер, бихте ли ни казали какво смята Комисията по правни въпроси и какви ще бъдат следващите стъпки по това проблемно досие. Много благодаря за това, че ме поканихте да се изкажа днес. Много се радвам. Трябва да кажа само едно нещо. Е, в Комисията по правни въпроси аз и колегата Лене вчера представихме проект на доклад по европейското право за продажбите. Проектът доклада, наред с друго, отчита и оценката на въздействието на комисията и нашето предложение. Измененията са доста на брой. Тоест, ако се приеме доклада, текста на комисията ще бъде радикално променен. Защото смятаме, че този текст има много-много недостатъци. Ние обаче следваме казаното вече в пленарна зала. Мисля, че ще изберем факултативния инструмент, защото хармонизацията общо взето е постигната с директивата за потребителите. Това е един старт, но тази директива не е достатъчна. Например, защитата на транзакциите в трансграничен мащаб не е кой знае колко голяма. Няма условия за достъп на голям брой потребители до един по-голям пазар. Ако успеем да го постигнем, ще стигнем до същността на пазара. Ниски цени, повече предлагане и по-високо качество. Ако не поемем по този път, ще останем в една задънена улица и ето защо не искаме радикално да променим текста. Добре е да поддържаме връзка между двете комисии и да работим заедно проявяваме сериозен интерес към вашето мнение. Искаме да се гарантира, че всички въведени промени ще доведат до по-добър резултат от статуквото в момента. Трябва да има по-добро развитие за потребителите и за вътрешния пазар. Мисля, че трябва да приключим сега. Извинявам се, че не ви чухме господин Штадмайер за оценката на въздействието. Ще изчакаме с интерес доклада на нашите докладчици. Господин Берлингер, може ли само да добавя нещо? Най-важната промяна е, че сме ограничили приложното поле само за договори от разстояние и онлайн. промяната, намаляването на приложеното поле и 5 годишния период за наблюдение ни дават възможност да видим дали в крайна сметка ще се стигне до подобрение. Председателя, всъщност тази фундаментална промяна сама ще оправдае цялостен анализ. Сигурен съм, че колегите от комисията ще предприемат съответните стъпки, защото разходите за транзакциите ще бъдат много различни, ако се отчитат само онлайн транзакциите. По отношение на процедурата, и сега цитирам, противно на насоките на комисията, тук не се отчита нищо за това какво би било, ако няма действие. Какво би бил резултата, ако няма действие? Комисията като че ли отхвърля опцията без действие. Разходите за всички видове действия би трябвало да бъдат отчетени. На второ място, трябва да се види колко хора ще се възползват от определена опция. Тук не се казва нищо. И не се казва за това дали ще има спестявания, ако няма достатъчно атрактивни опции. И на трето място, нямаме ясни индикации относно относителната важност на липсата на хармонизация. Всички, включително и комисията, са съгласни, че данните, които разполагаме, се основават на хипотези, ето защо по всички тези аспекти би трябвало да се поговори. Времето напредна, откакто представихме оценката на въздействието, откакто господин Штадмайер я представи. Аз съм сигурен, че нашите докладчици ще се опитат да направят максималното. Госпожа Гебхард справо говори за, справо говори за Центъра за европейски политики. Хармонизацията не винаги води до най-желаните резултати. И аз си мисля, че ние трябва да видим дали няма някаква альтернатива винаги може да се предвиди альтернативата за договора модел за онлайн транзакциите. Аз е, бих искал да разгледаме възможността за договор модел и за разходите. Това е една альтернатива на това общо европейско право за онлайн транзакциите. Защото договора модел се свежда само до онлайн транзакциите. Това са моите коментари, не толкова като докладчик в сянка, но като председател. Надявам се, че ще ги вземете предвид. Благодаря на колегите от комисията за това, че ни изслушаха, за това, че дойдоха при нас. Господин Берлингер, очакваме с нетърпение да чуем вашия доклад, да го видим. Днес след това продължаваме в 3 часа. Благодаря за това, че бяхте с нас.